Ladies and gentlemen, so let us start. Welcome. Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашето пленарно заседание. Това е третата ни пленарна сесия за 2019 година. Първо трябва да одобрим дневния ред. Получих искане по точка 18 над 754. Докладчика няма как да присъства и за това това ще е последното становище, което разглеждаме утре. Накрая, кой е против? Има ли възражения срещу тъй представения дневен ред? Благодаря. С това одобряваме дневния ред. Трябва да приемем и протокола от 541-та пленарна сесия на 20 и 21 февруари. Има ли изказвания? Не, в такъв случай се приема. Преминаваме към одобряване на становищата без разисквания. Веднага преминаваме към гласуване. Гласуваме Инт 878 Европейска стандартизация за 2019 година. Елжбията Щетинска. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 122 за, един въздържал се. Преминаваме към гласуване на ИНТ 879 хармонизирани стандарти. Моля, гласувайте. гласуването. 125 гласа за, 2 въздържали се, приема се. Преминаваме към сок 617 Младежката инициатива за заетост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 132 за, един въздържал се, приема се. Благодаря. Сега преминаваме към изявлението на председателя. То ще въведе и първия тематичен дебат на пленарната сесия. Уважаеми колеги, на първо място искам да ви кажа добре дошли на днешното заседание. Нека ви напомня, че всичко, което приехме през февруари, влиза в сила – влезе в сила на 15 март. Вие вече сте запознати и с всички текстове. Що се отнася до кодекса за поведение, членовете трябва да го подпишат в началото на мандата си. Вчера сутринта официално подписах кодекса заедно с двамата са председатели Милена Ангелова и Елизабет. Целта ми беше да покажа, че не е необходимо да чакаме подновяването на мандата. Всеки може да подпише кодекса, за да покаже своята ангажираност. Главният секретар скоро ще ви предостави специална страница в интернет така че всички, които желаят, надявам се повечето от вас да могат да подпишат. Това би трябвало да излъчи силно послание към всички, които ни критикуват и критикуват нашата работа, въпреки всички утвърждаващи действия, които сме предприели – трябва да ви уведомя, че изпратих отговор на писмото, изпратено до нашите членове от господин Себастияни, който е член на синдикат към комисията. В това писмо се настоява ЕИСК да не подписва кодекса за поведение, тъй като заложеното не е достатъчно. Аз отговорих, че кодекса е подкрепен от убедително мнозинство. Този кодекс всъщност показва, че ние се отнасяме съвестно и зачитаме достоинството на работното място. Отговорих, че се гордея с поети ангажимент от нашия комитет – и ние няма да приемаме никакво изнудване или необосновани обръци към нашия комитет. Всеки, който не е съгласен, може да се обърне към съда. но искам да използвам възможността да спомена имейла, изпратен ми от Георги Пеодолитис. В него той обяснява, че не е успял да обясни гласуването си. Той е прав. Такова обяснение може да последва гласуването. Въпреки дългия ни дебат и натоварения дневен ред, миналия път това не е оправдано, но сега реших, че обяснението на вота не може да бъде позволено този път и за него е отделено нулево време. Уважаеми колеги, сега преминавам към политическата част от своето изявление. Ние се намираме в един решаващ период 65 дни до европейските избори, по-малко от 8 дни до крайния срок за Брекзит. Ние все още сме по средата на пътя. Знаем, че отражението върху Обединеното кралство и европейските граждани, както и европейската кампания, ще бъде огромно. Утре предстои заседанието на Европейския съвет. В петък също много е важен дневния ред. Той включва растеж, заетост, конкурентоспособност, приоритети за европейския семестър, 2018 година и резултати, които ще захранят и следващата програма, обсъдена на бъдещия съвет през юни. Ще се разгледат и външните отношения, най-вече тези с Китай. Въпроса за дезинформацията, как да се защитят европейските избори и разбира се МФР ще се постави въпрос какво следва в контекста на Брекзит. Министърът по европейските въпроси на Румъния заяви с нощи на съвета по общи въпроси, цитирам, вече няма време. Гражданите и бизнесът имат нужда от отговор. Те трябва да знаят какво да очакват. Европейският съюз направи всичко за постигането на споразумение за да се намери изход от задънената улица, трябва да се направи нещо единствено и само в Лондон. Европейският съюз би трябвало да се е подготвил за всички хипотези, включително и тази без поразумение. До сега не разполагаме с решение по искането на британската госпожа премьер. Мога само да подкрепя думите на румънския министр. Уважаеми колеги, ние наистина се гордеем с резултатите от нашата проява Гражданското общество за възраждане – Качеството на ораторите беше много добро. Имахме гости, излъчихме послания и бяхме едини по това, което е важно, а именно видимостта пред медиите във всички европейски държави членки. Има и много кратък доклад, който може да използвате по родните си места. Искам също да подчертая колко важна беше седмата кръгла маса, проведена след обеда. Насърчавам ви да погледнете нашата веб страница и да видите обобщените предложения, съответно от всеки от докладчиците. Всичко това е важно за силната ни информационна кампания преди и след изборите – имаме и изявлението на нашия заместник-председател. При бъдещата кампания ние ще засилим и своите оперативни връзки с Европейския парламент. Бих искал да благодаря на председателя Таяни за доброто и плодотворно сътрудничество в областта комуникация. Разбира се, множество лидери сега предлагат своите платформи до изборите и след това. Използвам възможността и да реагирам на написаното в някои европейски издания по повод на писмото на президента Макрон до европейските граждани. Писмо за европейското възраждане – винаги е хубаво да видиш, че някой друг е бил вдъхновен от твоето заглавие. Разбира се, ние не сме ревниви, няма да искаме компенсация. В това писмо се казва, че възраждането е пътя напред. Затова и аз мога само да приложа резултатите от нашата проява – озаглавена Европейско общество за възраждане. Бях и в Сибио. Там също заглавието беше много сходно на нашето. В него се говореше за нова Европа. Имаше над хиляда участника от цяла Европа. В петък приеха декларацията от Букурещ с 10 точки, в които ясно е записано, цитирам, никой не може да обнови Европа без регионите, гражданите и гражданското общество. Аз се обърнах към председателя Ламберт и казах, вие можете да разчитате на нас в Комитета на регионите, така както ние разчитаме на вас. Днес е последното пленарно заседание преди срещата на върха в Сибио имаме много важни теми на дневен ред, свързани с дезинформацията, демокрацията, кохезионната политика, образованието, инициативата за спиране на екстремизма и бъдещето на Европа. Има и много важно становище, което решихме да съставим с оглед на бъдещата среща на лидерите в Сибио, което е озаглавено вслушване в гражданите на Европа за устойчиво бъдеще. Искам да поздравя докладчиците по това становище. Всички ние знаем, че нашия комитет посвети много усилия в този процес и това е оправдано – когато чета проектостановището, виждам, че съдокладчиците наистина са се справили с тази трудна задача. Скъпа Владимира, скъпи Петър, скъпи Ивс, скъпи Емануел като председател. Вашия текст е и балансиран, и амбициозен. Текстът е балансиран, защото има баланс между економическите и социални нужди. Всичко това е в рамката на устойчивостта. Много е важна конкурентоспособността на европейските компании. Европейския бизнес трябва да бъде глобален лидер и в устойчивостта обаче. Трябва да бъдем и много амбициозни – по отношение на социална Европа. Това е важно сега и аз така тълкувам и заложения призив за едно по-справедливо общество с по-голямо равенство. Би трябвало да наложим програмата за устойчивост възможно най-скоро. Разбира се, това са и основите на европейския проект мир, човешко достоинство, демокрация, толерантност, върховенство на закона. Тези принципи трябва да останат в сърцевината на политиките ни. Много е важна нашата роля. Ние сме мостът и към европейските граждани. Това също се казва в становището и трябва да се отчете по-добре от Европейския съюз. В идните месеци и години ние трябва също да се обновим, тъй като много от обстоятелствата са се променили. Ние трябва да запазим инициативата и да имаме по-голяма роля, повече ресурс в диалога с гражданите. Мисля, че този текст е всъщност много добра основа, така че е и сега да изпрати силно послание към бъдещите европейски избори и срещата на европейските държавни ръководители. Нямам никакво съмнение, че днес ще направим всичко по силите си, за да може посланието ни да се чуе – и защо не да бъде изпълнено. Благодаря ви. Сега ще помоля докладчиците Владимира Драбалова, Петър Шмидт и Сонвил да дойдат тук на трибуната и да представят становището. Is there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 the, gender fairness. Ladies first. <laughs> И така. Да, първо дамите. В интерес на справедливостта. Благодаря, господин председател. Благодаря, Лука. Скъпи колеги, Тук не става дума за пренебрегване на жените при реда на изказването, но разбрахме се да започна аз по тази тема с становището. Да дам някои обяснения, за да е ясно в какъв контекст е изготвено това становище. Преди да започна, бих искал в началото, а не накрая, да благодаря за доброто сътрудничество, добрата работа в групата под ръководство на Емануел, която се опитваше да, да обединява всички фактори и за, за да стигне добър резултат. Това, което беше доста сложно. Защо? Защото мисля, че на 1 февруари трябваше за, ни бе възложено за 4 седмици да изготвим документ, доклад за бъдещето на Европа. Никак просто не беше това е, да се свърши за 4 седмици. Защо е, е, го наричам предизвикателство? За съжаление, нямахме възможност в това кратко време да работим в експертните групи, да обсъдим всички свързани теми с, в експертите групи. Така че в този кратък срок никак не беше лесно за нас да изготвим този документ за бъдещето на Европа, пък и да покажем каква е нашата позиция. Ето защо е, е, трябва, е, е, заслужаваме допъл, така, допълнително заплащане, поне в немското трудово законодателство има за работа, но, но извънреден труд, нощен, уикенд и така нататък, заслужаваме допълнително възнаграждение, така че имам, искам да го имате предвид. Как е структуриран документа? Значи, според програмата за устойчивост. Е, е, от, с нея сме се съобразявали. Е, ние е, трябваше да говорим много стрикно за една устойчива Европа и след това за една Европа, която пък ще играе водеща роля в е, е устойчивостта. И за съжаление, това не е така, както би ни се искало. За тези, които се оплакват, ще се оплачат, че този документ е твърде дълъг, ще кажа е, следното. В края, в крайна сметка, ние трябва да се обединим днес около един документ на две страници, където заедно с съдържанието, върху което ще се убедим днес, е, да, да използваме е, и мероприятието в Сибил и този документ, каза на Емануел, пък и на, на председателя, е, е, трябва да бъде един елемент от е, е бъдещата е, политика на, на е, е, ЕКОСО, на ЕИСК. И е, това, е, е той трябва да послужи като източник на а, съдържание и след това вече да изведем от него квинтесенцията, а, политическите послания или политическото послание. Не да развиваме всяко от тях подробно, но просто да, да дадем една насока за политиката в Европа. Така че когато някой е, прочете заглавието на нашия доклад, е, да стане ясно, че стремежа ни е да е, се вслушаме в това, което да ми, има да ни кажат гражданите в Европа и е, гражданското общество. Затова избрахме такова заглавие и говорим за бъдещето на Европа, за Европа на хората, за една социална Европа, една, един, една устойчива околна среда и устойчива економика, справедливо данъчно облагане – темата миграция, е, всички други теми се опитахме да впишем вътре, да, да е, включим и е, да ги превърнем в едно становище. Но отидахме и малко по-далеч. отиваме малко по-далеч от това, което един документ е, трябва да се. ще се обсъжда тук в е, е, този зала. Бъдещето на Европа вече не е такова, каквото си мислехме в миналото, затова тук е, трябва да бъдем малко по-амбициозни. Ние е, изработихме и раз, е, разработихме един документ и всеки от нас като докладчик даде своята дан и мисля, че резултата е пред вас. 17 приложения за изменения са направени. При някои, е, някои са компромисни предложения, други, е, с други беше по-трудно да се стигне до компромис, тъй като беше трудно да се интегрират е, те в текста всички, предвид и краткото време. Мисля, че още още три минути имам. Не, прекъсвам тук и предавам щафетата на Владимира. Докладчиците имат по 5 минути. Вие превишихте вашите 5 минути. Владимира, 5 минути. Благодаря. Тук е, сме неутрални по отношение на половете. Ще продължа казаното от Петър. Ние работихме като екип и целият текст е резултат от работата на целия екип. Всеки от нас даде еднакъв принос. Не разделихме работата на три. Целта ни беше да изпрати много ясен сигнал на среща на върха в Сибио и да формулираме някои препоръки. За разлика от обичайните становища, този път не навлязахме в подробности. Искахме да постигнем нещо различно. Искахме да разработим много ясен документ. Аз много се радвам, че успяхме да постигнем компромис. В работата ни имаше консенсус. Единственият ни враг беше времето. Сега, за да не се разпростирам твърде надълго, искам да кажа, че основното ни послание е следното. Искаме в бъдеще Европа да бъде силна и устойчива. Затова се спряхме на трите стълба на устойчивото развитие – и освен това, почер... се спряхме на някои сектори, които има значение за устойчивостта. Искам да кажа в заключение, че много се радвам, че европейските фирми са включени в процеса на устойчива Европа. Искаме да подчертаем ролята на европейския бизнес за бъдещето на Европа. Искаме да насърчим европейските фирми да бъдат в предните редици на устойчивото развитие в глобален мащаб. Искам да благодаря на съдокладчиците за чудес, за доброто сътрудничество благодаря и на председателя, който беше неутрален и неутрален и искаше да се а, постигне балансиран резултат. А, успяхме да постигнем компромис, което не беше лесно. Разбира се, ние получихме изменения, които ще обсъдим малко по-късно, но мога да кажа, че този документ е консенсусен. Господин Сонвил, благодаря е, за да не забравя на съдокладчиците и на председателя, за да не забравя да благодаря е, на съдокладчиците и председателя. Благодаря на моя съветник, благодаря на Патрик и на е, Жулия, благодаря за е, търпението и ефективността, с е, които се работи. Аз се изказвам е, трети, следователно нямам кой знае какво да кажа. Само няколко разсъждения. Вчера прочетах Евробарометър за 2008 година. Извляках няколко заключение, силната привързаност към Европа, тревогите свързани с миграцията и проблемите с климата. Що се отнася до привързаността към европейския проект, очудиме, че тази привързаност никога не е била толкова силна. 62% са вярвали в членството в Европейския съюз. Това е най-добрият резултат от 1983 година. И има различия между държавите членки, както и между регионите север-юг, север-исток. В а, последното ни съобщение, а, където се говори за защита на европейския проект и за това, което е постигнато и което предстои, е хубаво да направим, се говори за това, че е необходимо да се направи равносметка Що се отнася до миграцията, 50% от отговорилите казват, че въпросът е изключително важен. На трето, третият по значимост проблем е економическия растеж, младежката заетост, борбата срещу климатичните изменения. Виждаме, че резултатите са по-високи в страните, които са засегнати най-силно. От географска гледна точка – по въпроса за миграцията установяваме, че динамиката на отговорите се мени с времето през 2012 година. Само 8% са смятали, че проблемът е важен. И най-сетне въпросите, свързани с климата, не сме очудени от ситуацията. Между в рамките на една година този въпрос спечели, така да се каже, 5% пункта сред отговорите на въпроса доколко е важен този въпрос. И накрая функционирането на европейската демокрация 46% от отговорите са доволни от европейската демокрация, но това е само. Но това трябва да се сравни с 9% доверие в националните институции. Защо споменавам тези цифри? За да покажа, че може би трябва държавите членки да предприемат различен подход. При всички случаи Европейския съюз трябва да води по-активен диалог с гражданите, за да могат те да участват по-активно в, дейността на, на институциите. Мисля, че всички институции трябва да се мобилизират за да се, в усилията за слушане в гражданите. Трябва да се вслушваме в гражданите. Диалогът е много важен. Посланието трябва да е ясно и да няма подход отгоре, но отдолу. Двамата колеги са докладчи и говориха за съдържанието. Благодаря ви. Благодаря на Ив Сомвил. Започваме дебата. 10 души са се записали за изказване. По две минути за всеки. Госпожа Батоступ е председател на групата и затова на нея ще дам 3 минути. По този начин ще успеем да се вместим в графика. Е така. Благодаря, господин председател, за допълнителната отпусната минута. Три послания. Едно за контекста, второ резултата, е трето място бъдещето. В контекста на изготвянето на становище всичко беше казано. Графикът беше натоварен от гледна точка на управление беше трудно, беше сериозно предизвикателство, но всички бяха много ангажирани. Освен това, амбицията беше да разработим документ с политически характер. Резултатът, надявам се, че, ви, че одобрявате документа от 17 страници. Не навлязахме в подробности но основната цел е в параграф 1.1. Настояваме Европа да бъде първата а, устойчива сила в света. Тоест, е, по територия сме по-малки от Канада или Русия, по-малко население от Китай, по-малко природни ресурси от Русия, но искаме да бъдем първата по устойчивост свръхсила в Европа и първата сила, която да е интегрирала всичките си външни и вътрешни политики приоритетите на ОНЕ. Тази глобална стратегия може да се изпълнява през следващите 5 години. Това е което оставяме на следващите институции. Виждаме традиционните глави, фискална, социална, економическа, екологична политика. Привличам вниманието ви върху две новости. Първо, винаги в комитета е трудно да представяш по нов начин становище. Ние се опитахме да представим по нов начин принципите и в едно каре с точки се опитахме да бъдем по-конкретно за точките, които съответстват на нашите желания. Вътре има параграфи, свързани с комуникацията, с гражданите и също така една глава за гражданите на Европа, защото гражданите са тези, с които искаме да разговаряме. Що се отнася до това как виждаме бъдещето, надяваме се, че председателя ще изрази ясно нашата позиция в Сибио. Нашата амбиция е да бъдем първата по устойчивост сила. Надяваме се това послание да бъде чуто от държавните правителствени ръководители и се надяваме новите институции ще могат да се опрат и да намерят вдъхновение в тази програмна платформа, която ви представяме днес. Благодаря. Благодаря. Яче Крачик за две минути. Thank you, President. Thank you very much. Just very briefly to... Благодаря, господин председател. За да продължа казаното от Емануел, благодаря на докладчиците за постигнатия резултат. Разбирам, че днес постигаме компромис по това много важно становище. Мисля, че събитията са толкова наситени, че приемането на обща позиция а, преди а, изборите е сериозно предизвикателство и съм много доволен, че сме на висотата на предизвикателството и така. Благодаря на председателя на трите групи. Успяхме, според мен, да постигнем значим компромис. Според мен това е много добро начало на нашата работа. Ние даваме своя принос към работата на следващата комисия. Също така представяме и идеи за следващия парламент. В това становище е отразено всичко онова, по което е постигнато договореност и резултат. И преди да приключа, искам да призова всички да приемем резолюция, може би до края на следващата пленарна сесия, която да е ясен сигнал – преди следващите избори. Благодаря още един път за чудесно свършената работа. Благодаря за това проекто становище. Обеден съм, че днес ще успеем да гласуваме. Благодаря, Ячек. Следващият оратор. Благодаря. Живеем в времена, в които неравенствата се задълбочават вътре в държавите членки и между тях. Всички се тревожим за бъдещето на планетата от евентуални бъдещи економически и, соци... и финансови кризи и за това искаме да представим своето виждане за това как трябва да изглежда устойчивото развитие, устойчивия растеж. Това е много важно, за да вдъхнем увереност на гражданите, които са е, скептично настроени към е, действията на институциите и политиците. И се надявам, че това ще бъде източник на вдъхновение в Сибио, разбира се, но и за дейността на политическите партии в Европа и техните бъдещи действия. А, но идеите ни излизат извън рамките на Европа. Ние искаме да положим основите на много по-справедливо общество. Благодаря на докладчите за свършената работа. Благодаря ви. Благодаря, Ан. Луц Рибер е следващият. Аз също ще започна с Хвалет слова към тримата са докладчици за този добре изработен доклад. Наистина имаме силни послания е, се съдържат него. Едното в две-едно е, е записано. Гражданите на Европа е, все по-малко търсят решения в Европа, а виждат там повече проблеми. Подчертавам това. И може би ще трябваше да залбочим този въпрос и да кажем защо е така и ще кажа следното. Според мен, е, ние сме Европа на неизпълнени обещания. Е, всичко това, което европейските политици обещават е, и не са изпълнили, е, може да се е, събере в един е, безкрайно дълъг списък. Това, което ме смущава обаче в е, доклада, е, е въпроса за е, това е, доколко се вслушваме в хората. Аз следя дебата в интернет и виждам как ние всъщност сме се слушали в а, младите хора по въпроса, да кажем, за опазване на а, климата. А, защото а, чуването, чуваемостта не значи непременно разбиране. Ние си отиваме доволни, когато разговаряме с младите хора и смятаме, че като са ни чули, са ни разбрали. Но мисля, че е, трябва да се каже ясно в такъв е, е ключов документ е, е, много по-ясно да се кажат нещата. Защо не успяваме да, се, да чуем самите себе си? Сами ние да, да да следваме тази процедура, която е нормална за всяко становище, да обсъждаме темите в е, експертните групи. И опасявам се, че в бъдещи такива е, ключови доклади трябва да е, отделяме повече време за, именно за това. Благодаря. Следващия оратор две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на тримата докладчици за работата им. Мисля, че е чудесно, че приемаме становище с толкова ясно послание по теми, които а, често обсъждаме, но често заобикаляме основните въпроси. В това становище се излиза с ясно становище, се излиза с ясна позиция за устойчивостта и правилата на единия пазар. Ето, върху това трябва да се съсредоточат нашите разговори. Факта, че трите групи успяха да се обединят под формата на съдокладчици и да говориха обща позиция, ще бъде здрава основа, на която да продължим да работим в бъдеще. Аз в момента съм съдокладчик по документа за размисъл за устойчиво развитие – и когато силни, ясните послания в това становище бъдат утвърдени, те ще се превърнат в здрава основа, на която да се опираме в бъдеще. Благодаря на докладчиците. Стефан Бак за две минути. Благодаря. Аз не участвах в работната група но ми се струва, че това становище е много важно и аз го прочетах с голям интерес, не на последно място, защото там се споменава стратегията за климата до 2020 година. Ясно е, че ние трябва да привлечем обществото за, в нашата работа. Групата постигна чудесен резултат, за което и благодаря. Аз внесах няколко изменения. Всъщност те не представляват критика към съдържанието на становището. Просто исках да допрецизирам някои елементи. Това е типът изменения, които аз внесах. Благодаря много за свършната работа. Аз подкрепям становището. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Не сте не е очудващо, че аз избрах устойчивото развитие като тема, по която да работя. Европа трябва да е в предните редици. Фирмите трябва да инвестират и да създават добра среда. Устойчивото развитие е проблем за цялото общество. Да, разбира се, политиците и правителствата – трябва да го насърчават, но това е дело за цялото общество и нашите фирми трябва да са в предни традиции на усилията за устойчивост. За мен устойчивостта предполага не просто да размишляваме, а да търсим решения, при които всички печелят аз знам, че задачата е много трудна, но усилията ще дадат резултат. При всички случаи обаче смятам, че заложните цели можеха да бъдат по-амбициозни. Освен това, трябва да бъдем позитивни, когато говорим за устойчивост, а не само да изразяваме е, съжаление за това, което е допуснато. Нека да бъдем по-позитивни. Благодаря ви. Убедени сме, че по време на финанското председателство ще успеем да постигнем резултати в е, е, посоката, която очертават. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че след изложението на тримата докладчици е пределно ясно, че това не е обичайно становище. Това е ключово послание, от е, което нашият комитет е, ще изпрати. Това е основният ни принос към подготовката и провеждането на СИБИО и след него. Всъщност това е манифест. Манифест, в който се съдържат послания към новия парламент и европейските институции. Задача на тримата докладчици не беше лесна. Те трябваше да постигнат съгласие. До те успяха, което ме радва. Резултатът е много добър и той отразява също така силата на нашия комитет. Този текст е амбициозна стъпка към изграждане на устойчивото бъдеще. Знаем, че Европейския съюз е един от най-успешните проекти в европейската история и ние се гордеем с него. Европейския съюз обаче в момента преживява трудни времена. Между държавите членки има различия относно пъти по който трябва да се върви. Миграцията създаде разломи, економиката се забавя. Задълбочават се неравенствата в целия континент. Това разбира се, това не е Европа, която искаме. Искаме Европа, която да защитава младежите и правата на жените и която създава качествени работни места. Затова настояваме за нов социален договор, който да осигурява и предлага на всички граждани по-справедливо общество и създава условия за транспониране на програмите на всички нива. Два месеца преди европейските избори е крайно време ние като европейци да защитим европейската общност и да предложим амбициозна стратегия. В интерес на всички. Благодаря за това становище. Госпожа Бренда Кинг за две минути. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя тримата докладчика за това становище и да поздравя и председателя, който е, така ръководеше процеса. Искам да добавя е, подкрепата си, да, да покажа подкрепата си към доклада. Аз а, а, е, внесах изменения и искам да обясна защо. Според мен това е едно много силно послание с силни силен доклад със силни послания. Но както преждеговоривче каза, има доста въпроси, доста дебати текат в Европа. Един от тях е за миграцията. И в становището ми прави впечатление, че когато се говори за мигрантите, отговорността за интеграция, за интегрирането им се е, оставя в техни ръце. Е, и трябва да кажа, че е, съгласен съм, е, че е много трудно да се интегрираш, ако е, се из, издигат бариери пред теб. Имам примера на хора от Карибските, Карибския район, които дойдоха 56-те в Великобритания. Мнозина от тях се върнаха. Защо? Защото е, те са се опитали да е, опитвали са се да се изградат нов дом тук, но когато са, се, е, са го направили, са се сблъскали с надписи е, не, е, без цветнокожи, без е, чужденци, без е, кучета и така нататък. Понякога се оказва, че е по-лесно куче да наеме жилище, отколкото цветнокош. Значи, ако не си искан в един квартал, в едно работно място, много трудно можеш да се интегрираш, колкото и да се опитваш. Това е, което искам да кажа. Благодаря, Бренда. И сега Боланд за две минути. Аз също се присъединявам към похвалите и поздравленията към тримата много добри докладчици, към председателя, разбира се. Аз също подкрепям Бреда Кинг в това, което каза. Аз като ирландец също съм запознат с някои от тези въпроси. То е едно силно становище и трябва да се гледа сериозно на него. Но имам проблеми. Някои неща в него не одобрявам ние в Европейския съюз е, се вслушваме, е, слушаме един друг и живеем в някакъв мехур. Е, някой, е, който е пътувал преди няколко дни в Ирландия и е разговарял с тях за устойчиви промени, е, аз, аз, като човек, който го е правил, аз слушах и една от препоръките, която е, трябваше да се включи в това становище, е, според мен е за бедността. Не се говори достатъчно за това. Е, за целта да се е, е сложи край на бедността е, в. Е, целите на, на хилядолетието е, това фигурира като цел до 2020, но ние не правим нищо за него. Можем да има устойчиво, е, устойчивост, ако е, се справяме и с проблемите на бедността. Фактите са, че може би ще твърдите хората, които са против устойчивото развитие, са популисти или се страхуват от промените, но това, от което се боят, е, че ще обеднеят още повече. И важно е да се вслушваме в гражданите. Това е на е, центъра на дебата. Но е, мисля, че трябва да слушаме малко по-добре. Ние не се вслушваме във всички. Е, сега, принципа 20-60. 20 вярват в Европа, 20 са против, но остават тези 60% от европейските граждани, които трябва да бъдат убедени. Благодаря. Благодаря, Емус. Да, аз мисля все още, че имаме е, така капацитет да слушаме, да чуваме и да виждаме. Значи, благодаря на, сега на следващите е, докладчици, е, на тримата докладчика е, да отговорят на дебата по три минути. В същия ред ли? Благодаря ви за Забележките и коментарите. Разбира се, разполагаме, имахме недостатъчно време, така че не можахме да обхванем всичко в този доклад. Едно важно нещо е, както вие казахте, някои от вас казаха, е, мисля, че господин Графчик го каза, то е само отправна точка. Това е, е една канава, върху която да е, работим от тук нататък и само да отправим различни препоръки в отделните глави и какво трябва всъщност да правим, ако работим за устойчиво развитие. Това беше целта с измененията и аз наистина съм признателен за вашата подкрепа. Благодаря. Да, наистина, благодаря ви за хвалебствените думи, за хубавите думи. имах опасение дали ще е, се приеме, защото той е един така доста силно, доста категоричен политически документ. Целият документ от 17 страници, както каза колегата, е, е само една основа, върху която ще се, се развива дискусии, е, ще излизаме с препоръки по всички глави, но в заключение искам да, да повторя това, което е, казахте. Не само трябва да слушаме гражданите, но и да разбираме това, което казват. Това е първата стъпка да се опитаме да, да е, се вслушваме и е, разбира се да ги чуваме по-добре, е, следователно и да ги разбираме по-добре. Мисля се, че това становище ще свърши полезна работа в това отношение. Благодаря за насърчителните думи. Ясно е, че трите са докладчика тук е, са искали да отидат по-далеч е, с този текст, но е, така или иначе текстът е доста дълъг и не можехме повече от това. Да отговоря на господин Робки на, на Лут, например, това е стратегически документ – и е, ще кажа, е, работата по него започва от тук нататък. Значи, вече е, трябва да имаме програма за работа в следващите години за комитета. И ще имаме повече време да обсъждаме темите в отделните секции. Колегите така споменаха за стратегията за климата. Мисля, че това е засегнато доста ясно в доклада. Като граждани и член на комитета мога да кажа, като и белгиец при това, аз е, тук съм светъл на всички демонстрации, демонстрации за климата, които е, се организират и в Белгия от седмици вече. Наистина това е, е изключително явление. Е, не зная под каква форма да обсъждаме тези въпроси, но през февруари нашето пленарно съзнание свърши добра работа, но е добре след няколко, няколко месеца да се е, поканат е, тези е, хора и да им се каже това, което е направено е, не е напразно, е, ще бъде последвано с конкретни действия. Сега една бележка към Шемус. Целите за, обща, за устойчиво развитие са, е, минават като червена нишка през целия текст. Цел едно – борба с бедността. Това е ясно не може да ни обвинявате, че не сме взели при сърце е, тази, е, тази битка, е, борбата срещу неравенството. На нея са посветени, посветени няколко параграфа. Справедливото, справедливото данъчно облагане също попада Разбира се, може би сте прави, че някак си станахме жертва на, на, на кратките срокове и не можахме да обърнем достатъчно внимание на, на бедност, проблема с бедността, на която обърнаха внимание много от изказайте се. Благодаря ви, председателя. Благодаря на всички за дебата. В крайна сметка ще кажа няколко заключителни думи по дебата. Искам да подчертая също, че Значението на този доклад е, се свежда и до е, това да се е, въвлекат в тези важни процеси младите хора. Но не само като обект, но и като субект, като протагонисти, като активни действащи лица. Мисля, че говорим за ролята на културата. Също и за една хоризонтална стратегия в това отношение за десетилетия напред. Не трябва да забравяме, че това е един от основен, е, основополагащ документ, който да даде е, една перспектива и разбира се, това трябва да се разглежда в е, рамките на дебата за, в контекста на дебата за многогодишната финансова рамка. Сега, може би това, което е се съдържа в доклада, не е достатъчно е, за една устойчива Европа, но ще трябва да се подготвим за битката, която ни чака е, комитета, нашата работа ще е свързана с комитета на регионите, с парламента. Парламента ще се, е, състава на парламента ще се е, промени и е, наистина ние трябваме една, от сега една обща стратегия, която ще е отрешаващо значение по най-общите въпроси, така че да започнем отново да битката през септември когато ще се заработи по многогодишната финансова рамка. И преди да приключа, само една дума да кажа за нещо, което ни засяга. Този комитет може да е Гоце е, бива обвиняван, че понякога твърде говори и малко действа. Трябва да е, наистина е, трябва да имаме кораж да обновяваме, да рискуваме. Обикновено е, говорим, е, казваме това за е, които са за другите, тези, които са извън нас. Но и ние отвътре трябва да имаме кораж да рискуваме, да обновяваме, да променяме. В противен случай това, което казваме, нашите послания няма да стигнат до никъде, няма да бъдат чути и И всъщност е, цялата законодателна е, процедура, е, която за насърчаването на която даваме становище, няма да доведе до нищо. Е, трябва наистина да активираме механизмите за е, граждански диалог е, според това, което предполага и предвижда договора. Благодаря. Следва обичайната процедура. изменя 1,5 на госпожа Телер. Изменение номер едно по точка 1,5. 1.5. Е, приема се, отхвърля се или какво? Е, за съжаление не можем да го приемем, защото нашата позиция по това, в това становище беше да заложим ясни дефиниции, определения за бъдещето. Когато говорим за устойчив е, растеж или устойчива конкуренция, бъдеще да избягваме да е, разравяме и да, да го дискутираме непрекъснато от е, да започваме от начало дискусията в групите по това. Ето защо предложението за изменение на Телерок не, но не води до повече яснота, а само някакси а, а, предизвиква а, разравя тази тема и ще провокира непрекъснати а, дебати около нея. Затова не сме а, съгласни с това изменение. За съжаление. Благодаря на докладчика но за процедурата първо трябва да кажем на председателя дали приемаме или не. Първо, е, значи е, текста, е, вземете думата за това, защо не приемате изменението, ако вие, е, е, значи, доколкото разбирам, вие отхвърляте това изменение. Госпожа, госпожа имате думата да представите изменението. Господин председател, моят е, коментари за, се отнася до единната употреба. Дефиницията, която използваме, не е уместна. Това съм го повтаряла многократно. И сега отговорът ми е следния. дадах а, е, е, такъв пример, но начинът по който е това е отразено в текста не е достатъчен, затова внесах това предложение. Значи докладчика се отказва от това а, изменение. А, гласувайте по изменение едно. Прекратете гласуването. 75 за, 133 против, 11 въздържали се. Отпада, отхвърля се. Изменение 2. По точка 1.6 също от е, от същите вносител. Не, не можем да я приемем. Е, госпожо, е, вносителят да предложи изменението. Аз наистина не разбирам този текст за устойчивостта. Устойчив или хармонизиран а, индекс. А, а, значи, а, Докладчиците в самото начало казаха, че тук става дума за една изключително важна дефиниция за устойчива конкурентност с препратка в бележка под линия за тази устойчива конкурентоспособност. И мисля, че нашата редакция на текста е по-ясна и по-добра от тази, която се предлага от колегата Телер Добре, благодаря председателя. Гласувайте. Край на гласуването. 64, 148 против, 13 въздържали се и това изменение се отхвърля. Изменение 3 от точка 1.7 от госпожа Ланала. Приема ли се или се отхвърля? Представете компромиса, моля. Това изменение с се отнася до последното изречение, искаме частично да приемем нейното предложение, но пък е, същевременно и да оставим сърцевината на първоначалния ни текст, така че ще изчета последното изречение само от компромиса. Добре функциониращи економически свободи и е, е правила за конкуренция е, са, е, са взаимосвързани с е, основните социални права, но те не би трябвало да ги уронват, да ги подкопават. Госпожа Телевор, приемате ли този компромис? Да, приемам го. Някой да е против този компромис? Не, значи се приема. Значи коригираният текст сега Изменение 5 е, в каре 1 след точка 1.14 отново от госпожа Ронала. Е, приема ли се или се отхвърля? Отхвърляме го. Трябва да го разглеждаме в контекста на следващото, затова трябва. Но това изменение отхвърляме. Значи отхвърляте това изменение. Госпожо Оранала, може да го представите. Трудно може да разберем, да се разбере как е, е, знаем, че конкурентоспособността е, в, при конкуренцията между продукти и, и услуги определя пазара. Благодаря. Докладчиците. Както казах, трябва да разглеждаме това в е, е, контекста на следващото и заедно за следващото предложение за изменение от Стефан Бак. Е, компромис, който почти всички приемаме с едно из, изключение. Ето по тези съображения не, тук не му е мястото на тази промяна. Не е мястото тази промяна. Многократно сме водили тези дискусии, особено по системите за хранителни продукти, където има а, направо разбиваща конкуренция на цените и би трябвало да помислим за други решения, качествени такива. Ето защо предлагам да не е, приемаме, да не гласуваме по това изменение, а за следващото е, ще следваме предложението на Стефан Бак. Е, въпросът ми към госпожа Телева е следващото. Значи, както каза докладчика, ще включи част от вашият е, текст в компромиса с Стефан Бак. Значи, е, оставяте ли, подкрепяте ли това изменение или го отегляте? Държа на това. Край на гласуването. 66 за, 148 против, 148 е, против, е, въздържали се 9, отпада, отхвърля се. Изменение 4 по точка 1.14 на Стефан Бак. Компромис. Стефан предложи неговото изменение е по същия въпрос, по същата точка. Първо се опитахме да ги съчетаем, но беше невъзможно. Та решихме да гласуваме отделно. Запазваме тук първоначалния текст и добавяме това, което предлага Стефан. В края на абзаца при думата устойчивост Искаме след това да сложим запетайка и да кажем като част от е, на пълно развит и ефективно функциониращ е, вътрешен пазар. Край на цитата. Искаме частично да приемем това предложение и го подобряваме, като добавяме квалификацията добре функциониращ, напълно развит и добре функциониращ вътрешен пазар. Ще гласи. Стефан, приемаш ли тази компромис? Някой да е против този компромис? Не. Изменение 6 по точка 1.14, 15-та абзац, модифицирания текст Вносителката. Не, не се приема. Госпожа Руанала, ще представяте ли изменението? Това опира пак до устойчивото развитие, за което говорихме преди. Това е проблем и въпрос, който занимава и се отнася до цялото общество. Eh, ano, takže moje reakce, já už jsem trošku o tom eh, s Telerbo mluvil. Моят отговор е аз разговарях с автора по този въпрос. Тук е, искахме така да съсредоточим вниманието си върху фирмите, върху бизнеса и те да бъдат по-амбициозен глобален лидер – това е посланието ни. Фокус върху европейските производители и фирми. Ето защо мисля, че това предложение е окей. То споменава и гражданското общество, и работещите, и работодателите. The vote is closed. Край на гласуването. 56 за, 138 против, 9 е, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Приема се. Някой има ли против? Amendment number 17. 17 е. в, е, след точка 2.2 модифициран текст е, на група, от група 2. To je návrh skupiny dvě. Това е предложение на група 2, но аз ще го представя. Така, се, така решихме в, в екипа ни. Това изменение се отнася до втора глава за гражданите. Свързано е с вторито, втория абзац. Предлагаме да се създаде обща платформа в нашия комитет, заедно с комитет на регионите, за да имаме един постоянен механизъм за консултации и структурен диалог с гражданите с цел да се подкрепя, да подпомага демокрацията и да имаме канали за реалистична реакция и обратна връзка от граждани и което да помага за нашата политика. Решихме да променим това предложение и да премахнем от текста създаването на този консултантски механизъм, защото нямахме време задълбочено да го обсъдим. И второ, искахме да запазим идентичността си като економически и социален комитет. Искаме да гледат на нас като една уникална платформа. Това е нашето сравнително преимущество. Да, ние можем да представляваме обществото по един много удачен начин, така че искаме това да остане. В този случай искаме да остане първото изречение, но леко го коригирахме. Ще го прочета на английски. Е, Ейск като е, европейска институция, представителна на организираното гражданско общество, ще продължим да бъдем активен фактор в е, процеса на е, формулиране на политики гражданска точка. Anyone is against what the rapporteur has proposed? Някой да е против предложеното от докладчика? Кристоф. Не съм непременно против, но не мисля, че ние сме институция. Ние не сме европейск, институция на Европейския съюз. Ние сме консултативен орган, не сме инстанция, институция. Но не съм сигурен. Проверете как стоят нещата. От а, формална гледна точка сте, си абсолютно, а, сте абсолютно прав. А, но сега от гледна точка на, на процедурата не можем да модифицираме предложението и си оставаме на първоначалния вариант. Бихте ли изчели отново предложението? Че не беше много ясно. За první věta s trošku, s trošku s modifikací. Ние ще запазим първото изречение с леко изменение на края. ЕИСК като европейска институция, представителна за организираното гражданско общество, ще продължи да взема активно участие в процеса на разработване на политики. Точка. No one is against. Никой не е против. Благодаря. Приема се. Изменение 8. Приема се. Някой има ли против? Не, изменение 9. Това е изменението на Христа Швенг. Компромис. Моля, прочетете компромис. Много дълго обсъждахме това изменение и в крайна сметка ето текста, който предлагаме. Той ще замени първоначалния в контекста на все по-големи притеснения във връзка с различния напредък на държавите членки, би трябвало да има мерки, за да се гарантират минималната работна заплата и доходи като част от процеса на социално сближаване. Европейския съюз би трябвало да спомага социалната закрила и постигането на добър жизнен стандарт във всички държави членки, като същевременно спомага за растежа и по-голямото сближаване или за избягването на различията в рамките на ЕСА. Има ли някой против компромиса? Не, приема се. Изменение 10, каре 3, Стефан Бак. Приема се. Има ли против? Благодаря. Изменение 11. Отново на Стефан Бак. Приема ли се? Имаме компромис. Моля да прочетете. Стефан иска да се заличат 100%. Ние казваме до възможно най-високото равнище. Компромисът се приема. Никой не е против. Изменение 12. Приемате ли? Нашата идея беше да се избегне постепенната приватизация на обществените услуги, тъй като някои от тях са и безплатни за гражданите. За това предлагаме този компромис. Чета го. Основни обществени блага, като чиста питейна вода, чист въздух, незамърсени почви и други, трябва да бъдат безплатни се казваше, сега казваме достъпни за всички. Това сме добавили и заличаваме безплатни. Приема ли се компромисът? Да, благодаря. Има ли някой против? Не. Изменение 13. Имаме компромис. Прочетете. Стефан предлага пред прилагането на политиките на ЕС, запетая включително. Ние ще запазим този текст, но в края на първото изречение добавяме при определяне и изпълнение на политиките на Европейския съюз. Не е много убеден, но приема, както виждаме. Има ли някой против? Приема се. Изменение 14. Ще прочета целият текст. Европейският съюз трябва да гарантира, че всички негови вътрешни и външни политики са Съгласувани, и приведени в съответствие с целите за социално развитие с оглед на пропорционалността и устойчивостта. Принципите на пропорционалност и устойчивост трябва да бъдат спазвани. За това става дума. Стефан приема. Някой има ли против? Приема се изменение 15. На Бренда Кинг приемате ли? Е, всъщност има предложение за компромис. По 16-то изменение за 15-то предлагаме да се заличи Предлаганият текст, който започва с интеграцията, е двупосочна. Ние смятаме този текст да се включи към изменение 16, докато тук да се заличи. Бренда. Не разбрах компромиса, казва ораторката. Съжалявам. Изменение 15 имаме и изменение 16. Това, което предлагаме като компромис е съчетание между двете изменения. В бренда предлагаме да заличим изречението в изменение 15 и се надявам, че ще приемеш, защото същото изречение ще го намериш по-нататък. Не, все още не се разбира. Добре, нека тогава да погледнем изменение 16. Et là, 16, donc, je reprends... В изменение 16 включвам изречението, предлагано от Бренда. Така че ще имаме интеграцията е, тук има една мака промяна, интеграцията е двупосочна – Следователно и двете страни имат права и отговорности. Това сме добавили към твоето изречение, Бренда. Следователно, отговорността трябва да бъде споделена. Това вече следва предлагания от теб текст. Второто изречение, за да се улесни интеграцията. Ние сме заличили интеграция и казваме, за да се улесни този процес. Това е логично. И след това приемаме предлаганото изменение 16, като накрая заличаваме текста за самите мигранти. В името на яснотата концепцията е ясна. Може ли да прочетете текста на изменение 16? Интеграцията е двупосочна и двете страни имат права и задължения. Следователно, отговорността трябва да бъде споделена между приемащата общност и мигрантите. Не е нито справедливо, нито устойчиво да се очаква новодошлите да се интегрират без помощ на фона на значителни социални, културни и економически бариери. За да се улесни този процес, публичните политики следва да обръщат внимание на страховете, опасенията и безпокойствата на разнородните части на населението в обществата на Европейския съюз, за да се избегнат настроения насочени срещу ЕС и ксенофобски изказвания. За тази цел съответните политики следва да включват ясен съгласуван и обоснован набор от задължения, както и съгласувано отхвърляне на антимиграционната риторика и поведения. И те изменение 15 е оттеглено, изменение 16 е преработено. Бренда Кинг е за. Има ли някой против? Не. Приема се и окончателното гласуване.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 Сега преминаваме към СОК 605 устойчива демокрация чрез силно и многообразно гражданско общество. Докладчикът е Кристиян Мос. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, почитаеми колеги. Това становище по собствена инициатива е резултат от съвместната работа в нашата проучвателна група. Трябва да кажа, че доста от членовете проявиха интерес и наистина допринесоха за работата по становището. Искам да благодаря на всички, които се включиха и в финалните усилия по него. На първо място искам да благодаря на колегата Шарма, председателстваш работната група. Благодаря и на Антонио, който председателства групата по правата на човека. Нещо много важно като говорим за демокрация. Този документ принципно се опитва да обобщи това, което сме говорили вече през последните няколко години. За жалост, проблемът, който анализираме, не е нов. Почти ежедневно се натъкваме на нови доказателства, които сочат към сериозни проблеми в Европейския съюз и отвъд него. Гражданското пространство, демокрацията са засегнати. Ето защо ние обобщихме доста от нашите становища – и по частта свързана с правата и правораздаването в МФР, за да ги включим тук. Имаме доста заключения и препоръки. Документът изхожда и от определения, които за нас са важни, за да знаем какво разбираме, когато говорим за демокрация. Обсъждаме либералната демокрация, плуралистичното гражданско общество и неразривната връзка между тях. Председателят прекъсва, извинявам се, че прекъсвам докладчика, но моля тези, които разговарят в залата, да го направят отвън. Бих искал да обърна внимание, че всъщност това е текущ проект. Има и други колеги, които вече започват работа по становище по собствена инициатива на свързана тема. Боя се, че Има още много какво да се каже. Разбира се, нашия документ е важен, защото той разглежда не само последните събития, това не е документ реакция, а по-скоро се опитва да определи собствения ни профил и това как ние се възприемаме. Тук беше важна и работата на групата по основните права на човека – ние трябва да знаем как да дефинираме своята либерална демокрация и пространството, в което работят нейните институции. Благодаря, Кристиан. Не записвам повече изказвания. Започваме с колегата Пилавски. Благодаря ви. Ще говоря на полски. Аз вече се изказах и по време на дебата, проведен на заседанието на секцията. Благодаря на докладчика, благодаря на всички групи, тъй като виждаме, че становището е много убедително, то има огромна тежест, освен това е справедливо и недвусмислено – Дава се определение, което ние можем да използваме, за да кажем какво е и не е приемливо. На второ място много добре се определят и някои отрицателни тенденции, които виждаме сега и в Полша. Разбира се, не е достатъчно да правим констатации и да казваме кое е добро или лошо, кое трябва да се подобри – ние трябва да представяме позиции. Така че европейските ценности, правовата държава, правата на човека, правораздателната система, всички елементи на политическата демокрация да бъдат зачетени. Благодаря. Колегата Каролина. Благодаря ви. Съгласна съм с казаното от предната колега. Наистина, това е много важна тема и освен това и моментът е важен за Европа. Сега трябва да се види какъв път ще изберем. Благодарим на докладчика Кристиян Мос – и на всички групи, които анализираха и работиха. Аз също се включих, няма да повтарям вече казаното. Само още веднъж ще подчертая колко е важно това, което е заложено дори в заглавието на текста. Устойчива демокрация, силно гражданско общество. Трябва наистина да си дадем сметка, че независимо от обществените правила, ние всички сме граждани и трябва да знаем как искаме да организираме живота си. Споделените ценности между нас са важни. Европа трябва да е многообразна, да зачита всички свои граждани. Това е Европа, която приобщава всички – да се ограничават свободите на гражданското общество е особено опасно. Така се засилват единствено авторитарните тенденции в Европа. Не може да се ограничават правомощията на съдилищата или а, е, да се ограничава работата на медиите. По този начин се ограничава възможността на гражданското общество да реагира. Мисля, че Европейският съюз би трябвало да помисли как наистина да засили участието на гражданското общество като гарант на демокрацията. Благодаря, Чуди, благодаря първо искам да благодаря на Кристиан. Мисля, че това е отлично становище. Не съм официален член на проучвателната група, но участвах и в двете заседания, както и в отличното организирано изслушване. Трябва да кажа, че работата беше проведена наистина, така че да послужи за пример – Кристиан, много добре организира и за мен всичко това е важно, защото гласуването за Брекзит в моята страна според мен е също проява на популизма. То е свързано с много от засегнатите в становището теми за мен е много важна и точка 622, а именно не можем да отделяме всички тези проблеми от економическите проблеми. Трябва ни социална устойчивост, приобщаващо образование, приобщаващ растеж, един добре функциониращ трудов пазар и добри обществени услуги и социално-осигурителни системи защото в Обединеното кралство всъщност гласуваха за Брекзит тези, които бяха пренебрегвани от обществото. Благодаря. Много ви благодаря, Бен Шрутер. И аз се присъединявам към хвалебствените думи. Даже ги засилвам, като казвам, че това е становище, което ни трябваше дори по-рано. По два въпроса мисля, че можем да задълбочим работата. Значи, свободата и многообразието на медиите, е, което е, искам да добавя, да помислим дали не трябва да разработим едно задълбочено становище по този въпрос да трябва да водим битка срещу всякакъв вид манипулации на гражданите от страна на медиите, независимо от кого се води тя, от какви платформи на правителствени, е, на олигарси, на, на, на медийни. Значи, е, това, което имаме, е, е, не е съвършено, но все пак е форма на това гражданското общество, форма или начин, по който гражданското общество да решава и да преценява това, което се случва. Значи, там, където а, няма демократично а, така оформене на мнение, а, в тези държави членки, а, например, а, не се спазват вече критериите от а, Копенхаген, а, тук е, имам предвид е, как е, в бъдеще ще процедираме с такива държави. И вторият въпрос е за надзора или диалога за върховенството на закона. Един Германския е, конституционен съд е, казва, че в политическите е, спорове би трябвало да се привнася повече експертно мнение преди да отнесем даден случай към Европейския съд. Благодаря и желая успех на становището. Йон Сибиен. Мисля, че в е, текста са заличени някои важни е, въпроси, но е, радвам, че все пак го имаме този документ. Имам няколко въпроса, които според мен представляват добавена стойност към това становище. Първо, става дума за полугодие на демокрацията – Ясно е, че е, имаме предвид качествените аспекти на европейската демокрация. Значи, а, нямаме критерии за измерването и, нямаме инструмент, с който да пре, е, оценяваме, е, да откриваме нарушения, подкопаване на демокрацията. Различни институции имат различни средства, но е добре да посветим на този въпрос едно бъдещо становище. Говорим за приноса на гражданското общество. Да, интересен, но четиво е. е радвам се, че тази тема е засегната в твоето становище. Хубаво е обаче, ако има, се направи връзка с член 2 е, от договора е, за функциониране на Европейския съюз, да се свърже това с ценностите, върху които получива Европейския съюз. Нещо друго хубаво в това становище е, че колегата, работата на други колеги също е така отразена в него. Прозрачността на, в работата на пиотата и други подобни теми. С други думи, отлично становище. Марите Синге е последната. Много от въпросите вече бяха повдигнати. Кристиян е разработил чудесно становище. Много от съдържанието може а, да стане част и от други становища. В преди изборите а, трябва, много, трябва да сме много внимателни. Много евроскептици ще се опитат да разрушат Европа, но ние трябва да покажем ясно а, колко е негативно тяхното отношение. Да се върна на казаното на Джули. В Брексит виждаме, че дезинформацията, която се разпространяваше и която беше и на която гласоподавателите повярваха. Ще ви дам един пример. Найджел Фараш, който беше за пред един постър, а лицата на постъра бяха беженци, които бягаха от Сирия и други страни. Никой не му потърси отговорност за това. На хората беше, бяха представени глупости. и Те гласуваха за тези глупости. Ние като гражданско общество трябва да положим усилия да не се поддаваме на дезинформация. Благодаря ви. Кристиан, за две минути за отговор. Благодаря ви най-сърдечно. Повтарям, че наистина това е съвместен труд. Мнозина от изказалите се, е, са допринесли активно към това. В крайна сметка, е, тук има страничен полезен ефект. Е, той може да послужи като е, така вдъхновение за други по-нататъчни становища. Темата семестър на демокрацията също е важна. Тя е една белгийско-германска инициатива за такъв семестър има, е обявен от вчера официално и мисля, че много е, отдачен е момента е, да го е, отразим в нашето становище. Всички трябва да вдигнем глас също това, което става. Сега, когато говорим за екстремисти, поне да знаем къде са те. Наистина, тревожно е, когато висши представители на Европейския съюз така одобряват някои страни на фашистски диктатори. Това трябва да е, е сигнал за тревога за всички нас. И е, лично това се забелязва в е, всички европейски държави членки. Трябва да сме наистина да се противопоставяме остро и да имаме сили да оказваме съпротива на подобни тенденции нататък. Благодаря. Сега преминаваме към измеренията. Те са две. Първото е по параграф 6.16. Има ли против? Второто е в заключенията. Също се приема. Има ли против? Няма. Благодаря ви. Сега гласуваме. Моля, гласувайте. Вие против ли гласувате? А, Кристиан Мос гласува срещу мнение, собствено си становище в името на демокрацията. Край на гласуването. 146 за, 4 против. Приема се. Сега ще разгледаме СОК 554, информационен доклад по един много важен въпрос. Реални права, права на практика на хора с увреждане да гласуват в изборите за Европейски парламент. След гласуване докладът ще бъде представен на другите институции. Кристоф има думата. Добър ден! Европейските избори предстоят, политическата кампания започна. Много хора обсъждат какво да се предприеме, за да се увеличи избирателната активност. Европейския парламент започна кампанията този път гласувам. Ние като членове на Европейския економически социален комитет също се присъединихме към тази кампания. Много от нас се снимаха с този лозунг. Само, че единственият проблем за европейските политици и медиите, единственият проблем е как да мотивират европейските граждани да гласуват. Същевременно, за съжаление, трябва да кажа, че както обикновено никой не се интересува от милиони европейски граждани с увреждания, които искат, но не могат да гласуват докладът реални права на лицата с увреждания да гласуват на европейските избори, одобрен с, с консенсус от раздел СОК, представя грозното лице на Европа. Реалност, която е много далеч от нашите очаквания от основни международни правни актове и политически декларации. Около 800 000 европейски граждани от 16 държави членки не могат да кажат този път аз гласувам те могат да кажат този път пак не ми, не ми е позволено да гласувам, тъй като по националното право те нямат избирателни права заради инвалидността си. Милиони други вместо да кажат този път ще гласувам, могат да кажат този път, за пореден път няма да мога да гласувам поради технически или организационни пречки в моята страна. Във всяка от 27 държави членки има закони или организационни уредби, които изключват някои избиратели с увреждани от участие в изборите. В 8 държави членки всеки, който не може да стигне до избирателна секция, няма да може да гласува, тъй като не съществуват альтернативни форми на гласуване. В 8 държави членки националното законодателство не допуска промяна в избирателната секция, която е определена възоснова на местоживеене, така че гласоподавател да може да гласува в друга по-достъпна избирателна секция. Огромното мнозинство от избирателните секции в Европейския съюз не са адаптирани към потребностите на лица с различни видове увреждания и властите не разбират проблема, тъй като те, за тях избирателна секция е достъпна само ако в нея може да влезе човек с инвалидна количка, без да се отчитат потребностите на лица с много други увреждания. В 8 държави членки слепите гласоподаватели не могат да гласуват независимо. В 7 държави членки гласоподавателите трябва да отбележат на бюлетината регистрационния номер или името на избрания кандидат или името на партията, за която гласуват. Тази процедура е затормозяваща. В почти една трета от европейските страни гласоподавателите, които са настанени в институции, в които има денонощна грижа или пък са болници, не могат да гласуват. В някои държави членки лице с увреждания дори не може да само да си избере помощник. Ако най-добрите практики от всички страни бяха реализирани на практика, щеше да създаде идеална система, в която всеки гражданин не само ще има пълното, пълната възможност да гласува, но ще може сам да избере най-удобния начин да гласува. Целта на този доклад, в който има повече от 200 позитивни примера от държави членки, е да предостави информация за това как да се коригира законодателството с оглед потребностите на значителна група европейски граждани и да се предаде този доклад на взимащите решения. Организациите на гражданското общество, особено онези, които работят в областта на правата на човека и лицата или правата на лица с увреждания, ще получат наръчник, който ще им помогне в борбата за избирателни права за гражданите на национално ниво, но те не могат да бъдат оставени сами в тази битка. Ние в Економическо социалния комитет трябва да им помогнем и днес да вземем решение този доклад да се разпространи в цяла Европа. Аз мисля, че този доклад ще помогне да се създадат правила, които да гарантират, че през 2024 година на европейските избори нито един европейски граждан няма да бъде изключен от правото да гласува. Това право трябва да се признае не само като елемент на, на законово установените права, но и на първо място като важен елемент от човешкото достоинство. Повече няма да приемам заявки за изказване. Кристоф Бала не е първият. Благодаря, Лука. Благодаря, господин председател Кшиштов. Благодаря ти много за този доклад. Докладът е посветен на една особено уязвима група лица в Европа. Тук не става въпрос само за страни, като моята собствена страна Полша. Става въпрос за един много сериозен проблем и в страни като Германия и други в Западна Европа. Също така смятам, че този доклад представя по много добър начин работата на нашия комитет, е, така че нека да го е, разпространяваме. Това определено е успех. Благодаря ви. Thank you, Lina Лина Слаузяскас. Благодаря, господин председател. Тъй като съм председател на групата, на проучвателната група, беше чест за мен да я ръководя и трябва да кажа, че този документ изготвен от Шиштов Падър би могъл да бъде пример за нашата комисия, когато подготвяме други информационни доклади, които да бъдат полезни за други партньори институции, както и за националните институции. Докладчикът вече каза, че в 9 държави членки не са предвидени възможности лица с увреждания да гласуват. Това ограничение противоречи на основния принцип на живот с достоинство а правото да гласуваш е основна част от този принцип. От друга страна, виждаме, че има пробив дори и тук в 11 държави членки. Днес въведени, въведени бяха многообразни промени и сега хората с увреждания имат възможности да гласуват. Аз мисля, че нашата инициатива ще бъде принос към този напредък. Беше, избрана, беше избрано междинно решение в някои държави членки. И смятам, че това решение често се основава на субективна оценка. Тази година ще се проведат а, европейски избори, в много държави членки има национални, общински избори. Затова призовавам колегите си да представят, да раздадат този документ на заинтересованите страни в своите региони. В, в много държави членки има дълбоко вкоренени предразсъдъци към лицата с увреждане. В документа се казва, че няма законодателство, което да премахва многобройните пречки. Благодаря. Мари Дворска. Благодаря, господин председател. Както каза докладчика, Хората често споменават, че избирателната активност е много ниска и ние трябва да помислим за това по какъв начин можем да привлечем а, гласоподавателите. Само, че има една многобройна група лица, които биха гласували, но не могат. А, в много държави членки има или правни, или технически а, пречки пред е, желанието на тези хора да гласуват. Е, оценявам високо доклада на Кшиштоф е, Патер, тъй като той прави анализ на положението в държавите членки. Целта не е да критикува, а да дава положителни примери. Ако бъдат създадени положителни примери, ще се увеличи избирателната активност. Това, което трябва да се направи, не е кой знае колко сложно, достъпна информация за всички, достъпни избирателни секции. Всеки да има право да реши сам къде да гласува. Също така смятам, че тази брошура би трябвало е, да съдържа примери с е, положителен пример. Хубав е и формата на, брошурата. Би било полезно е, тя да бъде публикувана в аудио формат. И аз се надявам, че е, този доклад ще бъде раздаван в цяла Европа. Янус Велдер има думата. Благодаря, господин председател. Поздравявам и за отличния текст. наистина огромно различие има между държавите членки относно това право. Е, опита да се стигне до единно становище е труден, така че да могат гражданите в Европа да имат е, какво трябва да се направи, за да имат равни шансове, тъй като различията между държавите членки са големи. Pietro Barbieri. Е, грация, президент. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря Кристоф за свършената работа. Бих искал да бъда много ясен по това, което се случва. В този документ е, казва, че има милиони граждани, които нямат достъп до правото на гласуване. Тук се споменава и думата увреждане. И в известен смисъл тук се говори за граждани, като всички останали, които нямат възможността да гласуват. Това би трябвало да направи изборите в една страна нелегитимни. Аз съм много твърд по този въпрос. Говорим за една група лица, които могат, които биха могли да образуват една цяла държава в Европа. Става дума за много сериозни мащаби. Факта, че има граждани, които нямат достъп до изборите, е изключително сериозен факт. Аз съм убеден, че всички ние трябва да се мобилизираме и призовавам председателя да предприеме действия, за да влезе този въпрос в центъра на приоритетите. Той е свързан и с защитата на демокрацията. Благодаря ще път на Кристоф. Мерис Йос сега има думата. Бих искал да благодаря на докладчиците, на докладчика за това задълбочено становище и информацията, която предостави. Това, което ми харесва най-много, е, всъщност това, което ме занимава са юридическите пречки, които са изтъкнати тук. Той обаче предлага е, решения и е, казва, че и достъпа също е важен. Моята организация се е, занимава ежедневно с е, достъпа. Това е много сложен въпрос. Има различни увреждания, хронични заболявания. Затова са нужни различни решения. Не е никак просто да се изработят, да се намерят такива решения. Затова е, важни са стъпките на всяка държава членка по-отделно в тази посока. Хубавото в това становище е, че и е, юридическия контекст, е, международно-правните е, аспекти също са засегнати. Всички държави членки и са подписали различни, ратифицирали различни международни конвенции, което означава, че е гарантирано правото на избори за хората с увреждания. Например, в е, Естония е, може да се гласува по електронен път, което означава, че хората с увреждания могат в по-голяма е, степен да участват в изборите, могат да подадат гласа си от дома, могат да използват технически средства, за да участват в изборите и мисля, че тези технически решения е, в цифровия свят ще помагат е, в бъдеще на, на хората с увреждания. Ще им дават възможност да е, бъде чут е, техния глас в политиката е, по един по-добър начин. Благодаря. Благодаря, господин председател за, на изборите в, през 2019 година форума на лицата с увреждания а, създаде форум, за да насърчи лицата с увреждания да участват в изборите. На кампанията се обърна внимание на трудностите а, пред лицата с увреждания за да се насърчат лицата с увреждания да упражнят правото си да гласуват и да участват в изборите през 2009 година. Така че е известно, в известна степен потискащо, че 10 години по-късно огромен брой лица с увреждания не могат да упражнят правото си на гласуване. Така че ние трябва да осведомяваме лицата с увреждания за политическите им права и трябва да обръщаме внимание на правителствата върху това, че трябва да предприемат мерки за тези хора. Ние трябва да улесним упражняването на тези права. И според мен Трябва да поздравим авторите за доклада, но заедно с това е, гласуването е човешко, е, е, човешко право и то въжи за всички хора. Яцек е, Кравчик има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, многократно сме обсъждали този въпрос и се радвам, че е, успя да, при, да разработиш този доклад. Ти си изключително активен, е, познаваш е, много добре проблемите на лицата към кои, за които е посветен доклада. В този доклад е поставена диагноза, която не трябва да се възприема леко. Тези лица трябва да бъдат обект на нашето внимание. За тях трябва да се говори ясно, трябва да се направи всичко, администрациите на държавите членки трябва да направят всичко необходимо, за да могат тези лица да упражняват пълноценно правото си. Имам едно предложение. Аз е, се надявам, че за този доклад е, че след този доклад ще бъдат предприяти е, конкретни действия. И ние в момента заседаваме в Европейския парламент. Именно към Европейския парламент трябва да адресираме а, посланието си. И също така трябва да се организират а, действия и дейности в държавите членки в изпълнение на препоръките на доклада. И накрая, моментът е много подходящ за предприемане на действия. Аз мисля, че трябва да е, говорим и в бъдеще, за да видим какви проблеми са били преодолени и какви проблеми предстои да бъдат преодолявани. Благодаря. Две минути за отговор. Благодаря за хубавите думи. Как да променим действителността? В доклада са описани два начина отгоре надолу и отдолу нагоре. Отгоре надолу на европейско ниво. А, е един вариант, в който има два варианта. Първата правна стъпка трябва да бъде предприета от новоизбрания Европейския парламент за да промени избирателния кодекс от 1976 година или да приеме а, разпоредби за изпълнение към него. И така, първата стъпка е Европейския парламент, втората стъпка е всички държави членки заедно. Възможно ли е това? Мисля, че да. Ако Европейския съюз положи усилия всички европейски граждани, живеещи в страните по происход е, имат право на глас и това е казано ясно в нормативната база, няма да има претекст е, за не е, спазване на правата на тези граждани. Вторият начин е отдолу нагоре натискът от организациите. Организациите, които се борят за правата на лица с увреждания, са винаги почти изцяло съставени от лица с увреждания и те не могат да бъдат оставени сами. Ето защо нашия глас е, на економически и социален комитет трябва да се чува ясно в цяла Европа и той трябва да стигне до новоизбрания Европейски парламент. Защото според мен Едно е лице с увреждане да иска да настоява за своите права и друго е когато други граждани, организации настояват всеки ден да се спазват правата на тези граждани. Ето, това е причината, поради която аз ви моля да подкрепите а, разпространението на доклада в цяла Европа. Пред тази зала има брошури на 6 езика. След 2-3 седмици те ще бъдат на всички езици, ще бъдат раздадени на организациите на гражданското общество в държавите членки е, и да използват тази брошура в е, оказването на натиска. Благодаря, е, Кристоф. Ще гласуваме, но преди това няколко думи и от мен Пиетро каза нещо много ясно. Ние тук говорим за основно човешко право на всеки европейски граждан. Аз вече бях уведомен за съдържанието на доклада от Кристоф. Аз представих един вариант на доклада на председателя Таяни. Той щеше да дойде тук за представянето на доклада, но дневният му ред, програмата му днес не го позволява и за него това е скандал, който трябва да се отстрани. За бъдещия парламент ние трябва да започнем максимално бързо да водим кампания, а, за да променим това, което трябва да се промени. Миналата седмица представих този доклад и на омбудсмана госпожа Орайли и тя също беше впечатлена от качеството на нашата работа – и от факта, че това е първия доклад в Европейския съюз посветен на тази тема. Тя е готова да сътрудничи с нас и да започне работа по промяна. Все още има възможност да се промени дневния ред на среща националните омбудсмани, така че нашия докладчик да получи възможност да, го пред, да представи доклада. Призивът за незабавни действия вече е отправен, дава резултати и сега аз призовавам пленарната зала да гласува категорично. Да, ние свършихме сериозна работа, но искаме да продължим а, да работим сериозно по това досие. Моля, гласувайте. Докладът се приема. Сега преминаваме документ СЦ-052 бъдещо на ЕСА за гражданите защита на европейски ценности, проучвателно становище по на японското председателство. Докладчикът е господин Михай Иваско, съдокладчик е господин Стефан Бюфето. Сега ще помоля за представяне на доклада. Thank you very much and uh, good afternoon to everyone. Благодаря. Добър ден на всички. Както бе казано вече, това е становище поискано от румънското председателство. Процедурата всъщност становището бе представено преди две седмици в ЕКО и в СОК в два две секции. Предложа на... Благодаря на всички за подкрепата в тези две секции. Както виждате, той е един доста голям документ, дълъг, но не достатъчно, не толкова колкото искахме, защото можех да напишем, можехме да напишем една-две книги, е, два тома, за да включим всичко, което се е, каза на тези три заседания на подкомисията. Благодаря на всички членове на подкомисията за подкрепата им за свършената работа, за писмените е, бележки и на съдокладчика също, защото е, трябваше да вземаме много бързо решение и успяхме да изработим, според мен, един добър документ. Какво се опитахме да постигнем с това становище? То е много ценно за, тази, за този комитет и за политическата среща в е, Сибио. За ето защо опитахме първо да представим нашето мнение за това как, е, е, какъв е пътя напред и включихме заключението от най-добрите становища, които са изготвени. Искахме да отчетем ползите на членството в Европейския съюз за европейските граждани. И мисля, че успяхме. Разбира се, малко Твърде дълъг е този документ. Просто е, направихме го, защото е, е, толкова дълъг, защото това е важна година, година на европейски избори, когато държавите членки ще трябва да взимат след два месеца политически решения. И когато говорим за ползата за европейските граждани, имаме цяла глава посветена на тази тема, трябва да споменем и економическата взаимосвързаност, засиленото социално е, сътрудничество, европейския единен пазар и разбира се, свободното движение на хора, което създава безброй е, образователни и професионални възможности. Европейските граждани се възползват и от взаимното Здравоопазване, реципрочното здравоопазване, когато пъту, живеете или пътуват в друга държава членка. Социалният, вредки социален модел дава възможност да се е, работи и живее в, е, при е, сходни условия в различни държави членки. Трябва да признаем, че всъщност Европа, в Европа се намира, Европа е най-големия единен пазар и най-ползваната валута – най-големия е, донор сме на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Един завършен е, паричен и економически съюз ще е, изтласка гражданите в една нова е, ера, нова е, орбита и ще се, едината валута ще доведе до, ще премахне рисковете от обменни курсове освен това, с е, е, глобал, е, по, по глобални стандарти европейското общество са проспериращи, но има огромни различия в социалната кохезия в Съюза и трябва да наистина да свием ножицата между отделните държави членки. И после условията на живот и работа да, и да насърчаваме мобилността и просперитета. Понеже нямаме много време, Стефан ще продължи. Изменението, които се опитахме да, които се взехме предвид, особено от последното заседание, което имахме под комисия, пък и по всичко, което, всичко, за което говорихме и по което се съгласихме, се опитахме да вложим в текста. Опитахме се да зачетем мнението на всички членове, някои обаче се наложи да отхвърлим. Благодаря. Euh, Благодаря. Ще бъда кратък. Заглавието на самото становище е важно. Бъдещето на Европейския съюз и е, кои са преимуществата за гражданите. Е, за гражданите много неща са вече ежедневие, гражданите във всяка държава, членка на Европейския съюз, от всяка нация, която се става Европейския съюз, е, до такава степен са свикнали с тази мисъл, че въобще не си дават сметка е, за, е, от каква, каква е ползата за тях от европейската, европейските структури. И в, именно в това становище изброяваме накратко един списък на ползите – и това са не общи и абстрактни неща, а най-конкретни ползи. И след това въпросът за бъдещето. Тук е, не искаме да е, е, отричаме неща. Ние внимаваме да. Е, не трябва да отхвърляме е, и факта, че граждани в целия Европейски съюз е, критикуват е, този съюз. Това би означавало да застреляш носителя на, на лоши новини. Ние трябва да приемем всичко това и да се опитаме да повлияем на общественото мнение и да дадем съответните отговори. Трябва да отговорим на техните е, тежнение, защото ако нямаме отговор, ако Европейски съюз не може да отговори на е, е, проблемите, които тревожат гражданите, тогава за какво става дума. Благодаря, Стефан. Край на списъка започва дебата. Ана Могалевски има думата, председател на подкомисията за две минути. А, той аз бях председател на подкомисията, която изготви това становище. Поздравявам докладчика и докладчиците за резултата от съвместната работа. Не беше лесна работа. Опитахме е, да обобщим много, да обединим много теми в една, е, под едно заглавие, които се отнасят до Европа. Разбира се, наложи се да бъдат внесени изменения, които бяха внесени от колегите ми от група 2, които да подобрят баланса между социалните и, е, и, и економически аспекти в това становище, за да може да се представи пълна картина за мнението на ЕИСК за бъдещето на Европа. Най-важно за мен е главата за социалния напредък, тъй като аз съм от страна, която 2004 се присъедини към Съюза и която има огромни ползи от членството в ЕС. Смятам, че трябва да се има какво още да се прави за европейските граждани и семейства. Трябва да засилим конвергенцията нагоре, изравняване на заплати и условия на живот. Е, не можем да си позволим в Европейския съюз работници е, за същия труд в източните части и с е, подобна производителност да получават до пет пъти по-малко, отколкото колегите им за същия труд от Западна Европа. Не можем да, да допуснем това. Една от мерките за конвергенцията нагоре е Европейската рамка за минимално заплащане. И накрая като е, работим за конвергенция нагоре, ще можем да работим е, срещу популистските настроения, тъй като Европа трябва да е, е полезна за всички, а не за малцинството. И аз мисля, че в това становище ние правим това, тъй като поставим ударение върху общите възможности, качествени работи, качествени работни места и най-важното автономията на социалните партньори, благодаря, господин председател. Благодаря, Сувини, за две минути. Благодаря, господин председател. Ще кажа, че аз лично работех тази работна група, която работата ни беше много интересна, дебата беше много богат, а именно да рекламираме, така да се каже, Европа и да изтъкваме каква е ползата и за гражданите също така трябва да го разглеждаме този доклад в пър... във връзка с първия за Сибио, тъй като е, има връзка между двата текста. И този текст е, е редактиран, е създавен, отчитайки е, предходния. Важна е частта за околната среда. Е, тя трябва да се е, е, до, е, усъвършенства, е, за е, като се опрем на е, първоначалния текст за Сибио. Е, устойчивостта е основен елемент за Европа и за бъдещето и за настоящето. Има два текста, където става дума за това и аз бих искал да ги, да ги четем заедно от двата, двете становища, Това ни е, препраща към е, е баланса между е, изтока и запада, който е, е важен за нас. Анде Мелен за две минути. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към работната група която е, се занимава с този текст. Съдържанието е, е, заглавието на този текст е да изтъкнем ползите на, от Европейския съюз за европейски граждани, но наш дълг е да бъдем и обективни по отношение на това какво Европейския съюз е постигнал и какво е, не е направил за гражданите. Какво е направил и какво не за да може да има социален е, прогрес за тези хора. Това е, тря... ние трябва да дадем конкретен отговор на въпроси, които тревожат европейските граждани. Не успяхме обаче да се справим с бедността в Европейския съюз. Това са факти. Богатството се увеличава, бедните, е, брой на бедните също и е, е, увеличаване на е, производителността не води до пропорционално увеличаване на заплащането. Има ето по тази причина бих искала да привлека вниманието ви към измененията, които са предложени от колеги, които имат за цел да подчертаят усилията, които трябва да се правят на ниво Европейски съюз заедно с тези, с тези изменения трябва да така върнем баланса в този текст и да бъде той наистина достоверен. И, както казвам, е, връзката е очевидна с предишния текст, е, в който призвава в това, към това да се вслушваме в е, европейските граждани. Трябва да пазим, да държим, поддържаме баланс в, между всичките изменения и аз мисля, че тези изменения, които са направени, ще дадат възможност да се възстанови баланса в текста. Изабел Канио има думата. Е, аз е, ще напусна заседанието на малко и предавам на колегата е, води, ролята на водещ. Госпожа Барбути има думата за две минути. Благодаря. И аз трябва да кажа, че мисля по същия начин – като колегите, които говориха преди мен, Адам и Ана. И аз бях част от групата, която извърши проучването. Задачата е доста трудна, защото става дума за стратегически важна тема за бъдещето на Европейския съюз. И освен тази тема, ние говорихме и за Сибио и след това. И също така ще разгледаме и доклад за дезинформация, по който съм докладчик. Всички тези доклади преследват една цел. Те гледат в една посока. Докладчикът и съдокладчикът действи, изиграха действително важна и сложна роля. Те работиха с една проучвателна група, която предлагаше различни а, теми. Има по една много обширна тема. Заедно с а, това а, не мога да не дам признание за готовността на докладчика да изслуша всички. Според мен този доклад според мен трябва да бъде малко по-балансиран от социална гледна точка и това е целта на измененията, които внесахме. Когато говорим за ползите за граждания, да не забравяме, че основната част е посветена на социалните права. Благодаря, госпожо председател. Аз не бях член на прочвателната група, но прочетах текста и той много ми хареса. Не бих искал обаче това да бъде окончателен текст. Нека да направим едно допълнително усилие, защото европейските граждани имат три очаквания към гражданите. Тези има огромна разлика между очакванията днес и преди 25 години, когато за първ път дойдох в економическия и социален комитет. Е, през е, е, последните години Европа направи сериозни крачки напред към осъществяване на ценностите, но много от гражданите загубиха чувството за принадлежност към Европа, защото много от гражданите е, не се чувстват е, не чувстват сигурност. Е, европейски граждани, които пътуват в друга държава членка, например, могат да пренасят определено количество вино, например защото службите са определили такива ограничения. Така че има нужда от допълнителни усилия. Комисията нека да бъде по-силна, да направи така, че пазара да стане действително единен. Гражданите днес не знаят, че имаме единен пазар. Ако не успеем да преодолеем а, тези проблеми, няма да успеем да, да е, защитим е, в пълна степен интересите на гражданите. Благодаря. Господин Шмидт има думата за две минути. Благодаря, Изабел. Е, госпожо председател, е, присъединявам се към преждеговорищия. Когато започнахме работа по доклада, когато започнахме да разработваме доклада, установихме, че има втори доклад. Това е, е има втори доклад за Сибио и бъдещето на Европа. И така с голям интерес изчетахме този документ и установихме много бързо, че всъщност няма припокриване и не, си, еди, не се дублират двата. Е, разбира се, докладчика препоръчва да се обсъждат заедно е, е, тези два, тези два доклада и това беше една много така ползотворна дискусия, но ако четем и двата доклада заедно, те поставят различни, отделените на различни места. И внесените от нас предложения за изменения в, са в логиката на това, което днес обсъждаме и в логиката на, общото, на общия прочит е, на тези два доклада. Е, няма. Е, всъщност се получава известно противоречие с, на това, което днес заедно обсъждахме. Ще помоля докладчите следователно да огледат добре внесените изменения и да установят така последователност и логична връзка между тези два доклада. Благодаря. Благодаря, господин Кравчик. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Това е много добър документ, който представя един широк, да, голям набор от въпроси по един задълбочен начин. Напълно разбирам защо някои от колегите казват, че се интересуват само от социалната част на доклада. Но аз ще ви така приканя да го изчетете целия, защото мисля, че ако не приемем основния факт, че без една силна конкурентна економика няма да можем да осигурим необходимата социална защита, винаги ще имаме проблем да представяме това, което правим. Не трябва да гледат нас като е, или-или. Е, или съюз, е, който изразходва за социална защита близо е, половината от разходите на света, е, а 20% от населението живее така и са жертва на социална несправедливост. Съгласен съм, че трябва да говорим за начини за подобряване на положението. Но а, време е да даваме конкретни примери и да спрем да, да хленчим и да се оплакваме. А, всеки а, е, настоява за повече средства за социална защита, закрила, но за да можем да си го позволим, трябва да работим повече, трябва да внасяме в е, економиката, е, в хазната повече. Сега, тук за производителността на Източна и Западна Европа не е вярно, че Източна Европа производителността на труда е съща като Западната или пък наистина има разминаване, има различия в заплащането, но не в, в такава степен, каквато беше някога. И накрая Е, всъщност е, не трябва да е, се оплакваме и да молим за пари. Тези, които са най-задължени, са най-самодоволни сред нашите. Бих искала да благодаря на авторите на този документ – аз не участвах в изработването му. Едва сега се запознах с него преди заседанието. Говорихме за социалните закрила, но искам да поставя един друг въпрос тук. Аз съм аз съм особено благодарна на авторите за това, че имат е, смелост е, да говорят за отвореността на Европа. Европа и много държави членки са сега на кръстопът е, дали да бъде Европа отворена към света или да се огради с протекционистични бариери и мерки. Протекционизма не е добър за гражданите. Важно е, е, защото ако се огледаме, ще видим. Например, преди седмица бях разочарована, когато в, е, бе казано в Европейския парламент, че комисията, Европейската комисия няма мандат да започне отново да възобнови е, споразумението за търговия с САЩ. За, за мен това е много... А, общо взето това е добър документ и аз съм съгласна. Благодаря. Благодаря ви. Заповядайте за две минути. Благодаря, господин председател. Знам, че е било много трудно. Много е, от въпросите, които исках да поставя, вече бяха засегнати. Важен е аспекта кохерентност и е, е, така последователност. Особено на е, връзката с е, становищата по Сибио и резолюцията. Двете предложени от групата предложения за изменения са добре отразени в текста. Въпреки това, не съм особено удовлетворен от документа. Каза го и в, в СОК. Аз не съм вло, предложил изменения, но има два въпроса, по които в комисията вече сме е, по които сме стигнали съгласие и в текста не е отразено това, което ние казахме в точка 6. Не съм съгласен. Тук се казва, че е, Европейския съюз е, е, има за цел да постигне. Кажете ми в кое. Кажете за кое търговско споразумение говорите в този текст. Япония ли, Канада ли? В никой от тези е, споразумения не са гарантирани правата на работници или е, защита на околната среда. Не мога да си представя, че е, това са предпоставките за една свободна е, търговия в Европа. Е, боя се, че този текст е стъпка назад аз лично имам сериозен проблем да приема тези, две, тези два текста от, от становището. Благодаря ви господин Яко Почивачев. Извинява се председателя, ако не произнася името правилно. Poročevalcu in soporočevalcu za mnenje in za trud, vloženo pripravo tega mnenja, se sta bila pred težko nalogo priprave mnenja z relativno Това становище. не беше никак лесно да се изготви този доклад, е, който е от много голямо значение. Е, достигнахме до критичен елемент за Европа. Много европейски е, граждани си задават въпроса за ползата и полезността от Европейския съюз. Е, много от ползите се възприемат за някаква даденост. И не винаги е ясно как се разпределят правомощията между Европейския съюз и гражданите. А, много е важно да се подчертава ползата от Европейския съюз. и Има предимства обаче, които трудно се реализират. Има нужда от повече внимание върху социалната политика. Аз подкрепям позицията на много колеги. Ние имаме нужда от по-силна Европа, която гарантира правата на гражданите – четирите свободи в Европа трябва да бъдат реализирани. Е, ние внесахме няколко изменения, е, които подобряват е, формулировката на, текста. Ние трябва редовно да приемаме такива доклади и да ги разпространяваме в Европа и за да е, осведомяваме гражданите за съществуващите ползи и за бъдещите ползи на Европейския съюз. Докладчикът желая ли да отговори? Благодаря, господин председател. Благодаря за изказванията. Съвсем накратко, господин Рубалевски, както вече беше казано, раздел 6 е много важен – но като цяло мисля, че целият документ е добър, последователен, госпожо Сървини. Това, което а, вие засегнахте, беше споменато и от господин Шмидт. Ние разбрахме, докато работихме по документа, че становищата наистина а, вървят по един и същи път. Между тях има връзка и аз много се радвам за това госпожо Демелен. Важно е наистина да се откликне на нуждите на европейските граждани. Няма никакво съмнение, Европейския съюз трябва да се доближи до гражданите, ние го казваме в нашето становище. Госпожо Барбучи, благодаря ви за похвалите. Благодаря и за съвместната ни работа. Няколко от членовете тук споменаха и измененията. Ще кажа това, което казах и в началото. Опитахме се да включим в документа всичко, по което можехме да достигнем съгласие в подкомисията, особено на последното и заседание. Трябваше да отхвърлим някои от измененията на група 2 и други, просто за да има баланс. Господин Пецини аз съм съгласен, документът ще се променя с промените в Европейския съюз. Много хора наистина не разбират, че имаме единен пазар. Съгласен съм с вас. Ние искаме да подчертаем ползите от европейското членство. Също така ние съставяме този документ за всички, които искат да се запознаят. Господин Шмидт за връзката между двата документа. Няма никакво съмнение, ние трябва да работим заедно. Ще спра до тук. Благодаря, Михай. Благодаря, господин председател. Господин Рукалевски, ясно е, че ни трябва Европа, която да се движи напред. Не Европа на две скорости. Това, което е важно, е обаче покупателната способност. Каква покупателна способност се гарантира от определена заплата? Госпожа Салвини мисля, че е включила текст в този смисъл. Също времено се обръщам и към вас вие го казвате и във вашето становище. Наистина, на края на комунизма в Европа смятахме, че това е краят на историята. Мисля, че в целия свят обаче се наложи една неолиберална философия. Oubliés géographiques et des oubliés euh, sociaux Euh, Трябва много да се внимава. За... И аз мисля, че Франция в този момент плаща цената на това. Госпожа Пербучи. господин Петини, вярно е, че гражданите не чувстват гражданството в Европейския съюз конкретно. И първото чувство за принадлежност е свързано с региона и с селото, в което човек живее. Европейския съюз е нещо като една голяма сграда, много красиво украсена, но зад тази украса хората живеят в едни апартаменти. А, господин, е, имате, а, е, вашето време приключи. Сега преминаваме да разглеждаме измененията според списъка. Говорим за изменение 10 се приема. Има ли някой против? Благодаря. Изменение 3 по точка 5.5 Молевич е анулирана, от, оттеглена. Изменение 12 на страница 5.5 на господин а, Молевич е отключено. Виждам трима вносители, кой ще го предложи. Благодаря, господин председател. Това е едно много добро становище, което имаме. И също така, дори едно, лошо, едно много хубаво становище може да стане още по-добро. И тогава, когато говорим за текста, за борбата с данъчните измами, а, по някаква причина ДДС измамите не са включени. А, това трябва да бъде определено включено, тъй като нашата комисия се произнесе по ДДС измамите много често и много ви често искаме информация. А, има някои нови данъци на федерално равнище, за които нашата коми... нашия комитет не, не ги е разглеждал и държавите членки също така не ги включват. Мисля, че трябва да се включи ДДС измамата. И аз мисля, че това е едно становище а, по, внесено по молба на а, румънското председателство, защото а, в, в, в Румъния има най-голяма разлика между наплащане и наплащане. Ние искаме да внесем това изменение в последното заседание. Вашето изменение да се опитаме да заличим това, което има в друго становище. Аз нямам текста пред мен, но съм сигурен, че това беше становището на господин Триес Пинто, като идеята е да се смени предишното гласуване. Гласувайте, моля. Thank you не може да го следи изобщо, ако изобщо го не Това е, това е дневен. Левот е клю. Край на гласуването. 76 за, 98 против. Отхвърля се изменение 11 е, е отхвърляне. Госпожа Джонатан, имате думата да представите изменението. Благодаря, господин председател. Това е едно много добро становище. В 5-6 се казва много, но аз бях изключително изненадан, че споменаването на Япония трябваше да бъде премахнато този документ на много късен етап. Становището между Европейския съюз и Япония е много важен елемент. Аз мисля, че ние трябва да имаме а, становище по а, споразумението. Аз искам а, а, да помоля то да бъде включено отново обратно. Докладчиците. Благодаря, господин Пил. Ние чухме дискусия през последното заседание на подкомисията. Господин Райт каза преди няколко минути, че той не смята, че спор... споразуменията между... с Япония и Канада са благоприятни за Европейския съюз. Това може да стане и в нашия комитет. Ние не сме го включили в този документ, просто за да зачетем това, което сме правили, както сме правили и с други изменения. Ние го включваме. А, а, зачитаме мнението на колегите и затова не сме включили Япония и Канада. Имате. А, гласувайте, моля. Край на гласуването. 73 за, 111 против, 11 въздържали се. Отхвърля се изменение. 5-6 се приема. А, някой против. Изменение 5-6-2 се приема. Някой против. Изменение 6 по 6-3 се оттегля. Не, всъщност тук има компромис. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имахме дискусия малко преди това да дойда тук на трибуната. Стигнахме компромис, защото смятаме, че е много важно да имаме колективно договаряне и да се зачита аз ще ви прочета изречението, което добавяме в този параграф, което всъщност е, е цитат от предишното становище. Тоест, Европейския съюз трябва да насърчава колективното договаряне и автономията на социалните партньори. Точка. Съгласни ли са вносителите с този компромис? Може би някой. Къде сте вие? Има ли някой, който да е против този компромис? Тогава той се приема. Изменение 13 се приема. Има ли някой против? Извинявай, Елена, те видях. Всъщност, по време на последното време, е, последното заседание на групата, в френския вариант, аз не знам как е станало така, ясно е, че се говори за интерес и за споделен, споделена отговорност между работодателите тук трябва да се провери дали става дума за споделени интереси или само за споделена отговорност, защото във френския текст, в версията, която аз има, да, всъщност в момента сме в процедура на гласуване. Изменението е прието от докладчика, то, такова каквото е. Аз сега не мога да проверя в този момент. В моята версия се споделя интереса и отговорността. Ако говорим за интереси за отговорност, аз ще бъда против. Това е ясно, значи гласуваме компромиса. Режим на гласуване. Okay, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение номер 7. Точка 6.4 е отхвърлена. Кой иска да представи? Кой? Моля. Благодаря. Посланието е как да се изправим пред предизвикателствата на изкуствения интелект. Искаме да засилим необходимостта от устойчива инвестиция в висококачествено образование. Това е основно предварително условие за научните изследвания. Е, това е в е, нашия общ интерес. И това, което е изключително важно, целта на технологичното развитие трябва да бъде да се подобри условието, е, по-равноправно общество. Това е нещо, което тревожи гражданите. Аз мисля, че изменението отговаря на тези условия. Благодаря докладчиците. Благодаря, господин председател. Първо, когато говорихте за първата част на изменението и бързи промени, устойчива реакция, това е ясно. Изречението накрая се отнася за прехода. Ние смятаме, че не беше необходимо да го добавим. Освен това, ние обсъдихме това на последното заседание на подкомитето и трябва да бъдем последователни, и трябва да отхвърлим този текст, защото не сме постигнали споразумение на последното заседание. Благодаря. Режим на гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. За 99, против 78, 14 въздържали се. Изменението се приема. Криста поиска да се изкаже по процедурен въпрос. Извинявам се, но тук-сто гласувахме изменение 6.4. Сега гласуваме по същата точка с друго изменение. Моето беше прието. Сега има изменение към същия параграф. Кое изменение е правилното? I am told by the services that... Службите ми казват, че двете изменения не си противоречат т.е. не са взаимоизключващи се. so if they are, the, the information that I got was not correct. So... Ако според вас си противоречат, значи информацията ми не е вярна. It's one part of the Една част от измененията си противоречат, но ние гласувахме и двете. Нищо повече не мога да кажа. Аз бих казал, че за да приключим работата си както следва или трябва да направим пауза, или да се върнем утре сутринта към това изменение и да говорим с авторите на измененията, за да има идентични мнения на двамата вносители на изменения. Въпреки, че не ми се иска, предлагам това. Предложението ви е добро. Съгласен съм до някъде. Нека да отложим глас... крайното гласуване по измененията към точка 6.4, защото има две частично противоречащи си изменения, а сега можем да гласуваме по другите изменения. Сега прекъсваме анализа на причините за противоречията. Ще определим това утре. Двамата докладчици да се разберат с вносителите на измененията до утре. Някой против? Няма. Добре. Така. По параграф 6.4 няма финален текст Утре ще гласуваме по окончателен текст, който ще се представи на пленарно заседание. И сега преминаваме към изменение 8, към параграф 6.6. Колегата Рогалевски ще го представи. Това изменение всъщност е позоваването в 6.6 защото се цитира от а, становище СОК 564 за бъдещето на Европа от Габи Бишоп и Лука Хателар. Ако цитираме текст, трябва да цитираме всичко, а не избирателно. И онова, което липсва е автономията за социалните партньори и за това внесохме нашето изменение. Както и по изменение 12, докладчика и съдокладчика казаха, че трябва да цитираме становището изцяло. Това изменение всъщност допълва за пълнота цитата и беше прието от комитета. А, те, то беше внесено от колеги от група 1 и група 2. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Оригиналният текст на параграфа не цитира никакво становище. Има една част, която е цитирана, но тя е цитирана точно от е, становището. Тук формулировката е малко неясна може да се тълкува в две посоки. На последното заседание на подкомитета обсъждахме това. Група едно беше против. Аз и са докладчика не можахме да игнорираме дискусията и понеже не се разбрахме, освен за частта, която споменаваме в документа, а именно минимално, минимален доход на, е, за европейските граждани, го приехме като компромис вследствие на дискусията ни и ние отхвърляме самото изменение. Благодаря, казва председателят. Гласуваме по това изменение. The vote is closed. Край на гласуването. 97 за, против 77, 18 въздържали се. Изменението се приема. Преминаваме към изменение 9. Предлага се нова точка 6-7. Господин Ругалевски ще го представи. То се отхвърля. Това изменение отразява дискусията в нашата подсекция за мобилността, изтичането на мозъци и за това, че трябва работниците да имат еднакви възможности. То се основава на предишно становище на комитета. Доколкото си спомням, в дискусията имаше препратки към социалния дъмпинг, но решихме, че няма да правим тази препратка. В а, първия параграф на това становище вече се говори за мобилността и начина по който Европа да се справи с изтичането на мозъци. В моята държава и други държави от източна Европа има такова изтичване на мозъци млади хора напускат Польша, за да работят в чужбина. И за това има недостиг на работна сила в Польша. Благодаря. Всъщност ние говорим за пазара на труда в точка 1.9 в препоръките. И за това какви са потребностите на пазара и за рисковете на повишаването на квалификацията и тренинга. В различни точки се говори и за пазара на труда и за равното третиране. Тоест, казаното в тази нова точка всъщност се повтаря в текста и за това отхвърляме това изменение така, гласувайте, моля, по изменението. Край на гласуването. За 103, против 90, въздържали се 6. Изменението е одобрено. Сега преминаваме към параграф 1.5, изменение 1. Има предложение част от текста да се заличи. Докладчиците приемат. Има ли някой, който е против? Няма. Изменение 4 към параграф 1.12. То също се приема. То е същото като изменение 9. Ние просто поправяме измененията, е, препоръките, изводите и препоръките. Беше прието. Докладчика приема. Има ли някой, който е против съдържанието? Не, благодаря. Сега няма да гласуваме по целият документ. Е, ще го направим утре. Свържете се, моля, с е, администраторите, вносителите на измененията, които си противоречат, е, трябва да предложат компромисен вариант до утре. Сега преминаваме към Становище ТЕН 687, план за действие за борба с дезинформацията. Давам думата на съдокладчика госпожа Джулия Барбочи. Grazie. Danke. Es geht um... Благодаря. Става въпрос за дезинформация. Когато хората комуникират един с друг, от тогава има дезинформация. Дезинформацията се разпространява от началото на книгопечатането. Сега в цифровата епоха дезинформацията достигна съвсем друго ниво. Милиони хора могат да обменят е, информация, да бъдат е, под въздействие на дезинформация е, в социалните мрежи, има фалшиви профили, тролове, целенасочени кампании за дезинформация, които могат да са опасност при всички избори. И за това е логично, че Европейската комисия, заедно с Върховния представител, представя план за действие в навечерието на европейските избори. Малко късно, но надявам се не твърде късно. В този план се цели укрепването и устойчивостта на Европейския съюз срещу дезинформацията. Планът съдържа четири стълба. Информация, която трябва да съществува на всички европейски езици и трябва да бъде координирана на европейско ниво. Вторият стълб казва, че компетентните органи трябва систематично да наблюдават дезинформацията и да обменят информация за това. Трябва и тези органи да бъдат укрепени, за да могат да работят по-добре. На трето място трябва да се мобилизира частния сектор. Той трябва да упражнява натиск върху големите платформи, като Google или Facebook – за да ги накара да приемат кодекс за поведение или а, практика и активно да се борят а, с дезинформацията. И на четвърто място трябва да се застъпваме за добра информация от надежни източници. Аз смятам, че нашият комитет също играе важна роля в този контекст. В секцията и в нашата поручвателна група проведохме много сериозна дискусия. Казахме, че Европейската комисия трябва, всъщност е подчертала твърде много дезинформацията от страна на Руската федерация, като че ли само от тази посока идва тя. Разбира се, че има и много други източници на дезинформация, които са важни и в нашите изменения се опитахме да покажем, че има и много други опасности от най-различни посоки. И въпреки това можем да останем с впечатление, че а, основната опасност е само от една посока. Тук измененията ни не са за да покажем колко е голяма опасността от Русия. По-скоро целта ни е да посочим, че трябва да подходим по структуриран начин. Председателят прекъсва и дава думата на съдокладчицата Джулия. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да кажа някои неща. Този план за действие е изключително важен в този исторически момент. Наистина живеем в исторически момент. Необходимо е да укрепим демокрацията и да се борим срещу фалшивите новини и дезинформацията. Освен това, Необходимо е да засилим доверието към политиката и демокрацията като цяло, така че наистина темата е много актуална. Има сили, които атакуват Европа, е, много страхове се сеят и действително фалшивата новина винаги е основно оръжие в ръцете им. Така че е необходимо да гласуваме това становище. От изключително голямо значение е то. На мнение сме, че имаме нужда от координиран план за действие. В интерес на нашите граждани, за да могат и те да се борят срещу информация, което означава, че всички институции следва да се обединят и то много бързо трябва да го направим. В крайна сметка, Европейските избори предстоят съвсем скоро, така че планът за действие ще има пряко въздействие върху изборите. Много бързо работихме, за да се опитаме да постигнем нашите цели тук. Много добре си сътрудничахме с другите е, участници в проучвателната група, но искам да подчертая някои аспекти. С ясно препращане към участието на всички заинтересовани страни. Ето на това бих изжелала да обърна внимание. Всички заинтересовани страни, участници от гражданското общество бяха въвлечени в тази работа. И искам да се спра на положителната работа, която бе извършена в стратегическата група на Европейския съюз. Като ние създадохме наистина специална група по този въпрос. Благодаря. Кой желая думата? Thank you. The list is closed. Thierry Libert. Ето, вече имаме списък. Заповядайте. Je pense qu'il faut se, se réjouir que l'Europe ait enfin pris conscience du problème des fake news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 Děkuji slovo, pane předsedo. Já ty svoje Благодаря много. Господин председател, нямам нужда от две минути. Само искам да благодаря на докладчиците наистина за изключително добра подготвеното становище. Искам да напомня казаното от Джулия току-що. Тук не става въпрос само за европейските избори, които предстоят, но и много други, които са се случили или ще се случат в близко бъдеще. Те също ще бъдат застрашени от а, фалшивите новини. Ето, Брексит ни очаква съвсем наскоро и дори някои си мислят, че до голяма степен фалшивите новини повлияха изхода всъщност и самия Брексит. И искам да кажа, че хората недостатъчно добре са запознати с социалните медии. Нужно е да се работи по отношение на осведомеността им от най-ранна възраст. За съжаление, ние изоставаме, а технологичното развитие е много бързо. Технологията дава възможност лесно да се разпространяват фалшивите новини. И на последно място – Гражданското общество играе изключително важна роля в този процес. Разбира се, от всички нас зависи всичко това, но има и процеси и регламенти, и които трябва да приемам, така че аз съм за приемането на това становище. Благодаря на двамата докладчици. Си е Марко Вецани, две минути. Благодаря, Марки Овецани, две минути. Йо, пред... Много благодаря. Приветствам този доклад. Мисля, че той е добре балансиран и доста смел. Така че благодаря и на Урих и на, Урих, и на Джулия. Сега споделям някои от положенията на им, например, отхвърлянето свободата на словото, което понякога се използва като извинение. Наистина трябва да водим борба срещу фалшивите новини. Разбира се, обективно погледнато Русия наистина е в сърцевината на а, дезинформацията и фалшивите новини, а има и други, разбира се, опасности, но Руската федерация като че ли е водеща в Италия и има най-различни е, съобщителни е, компании, които разпространяват фалшиви новини, които е, с, наистина оказват въздействие върху политическия ни живот. господин Салвини и съответната партия има контакти с руската държава за финансиране. И съвсем ясно в Ел Пасо, в вестника много ясно бе а, описано всичко това в една статия. Никой не го отрече, така че действително докладът е изключително ясен и балансиран, но всички заплахи са равнопоставени, така че ние не би трябвало да се о, о, о, страхуваме, да разграничаваме различните опасности и да намерим най-опасните. Благодаря. Две минути имате думата. Ачо Пирменинке. Благодаря, господин председател. Аз бях член на работната група. Благодаря на вас, господин председател, благодаря и на докладчиците. Бих желал да кажа, че наистина водихме много интересни дискусии в хода на работата в нашата група. И е, много обективно разисквахме е, съобщението на Европейската комисия в хода на нашата работа. Не насочихме вниманието си на заплахите, които възникват само от една държава – ние подчертахме значението на свободата на словото и изказа. И освен това, казахме, че а, клеветата, турмоза не трябва да а, бъдат причината за ограничаване на свободата на словото. Освен това, трябва да сме още по-проактивни, когато говорим за нашите ценности. Би трябвало също така да говорим за значимостта на образованието, да укрепим нашата издръжливост. Трябва да мислим винаги за европейските граждани, за хората, които живеят и в трети страни, имам предвид източното партньорство по-конкретно, както и други държави, които участват в наши общи проекти. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Голямо удоволствие беше да сътруднича в хода на работата по това проучване на Орих и Джулия. Също работих в специалната група по въпроса. Мисля, че наистина становището представлява най-доброто възможно равновесие, до което успяхме да достигнем. Това е продължение от работата ни от миналата година, когато поискахме от комисията да бъде по-амбициозна. И наистина е по-амбициозна в сравнение с предишните ни препоръки, които правим сега. Няма изненада, че сме съгласни с мнозинството от предложенията. Не би трябвало да има съмнение съмнение, вече няколко колеги казаха, че разпрозняването на дезинформацията е част от е, хибридната война с ясна политическа цел. И най-категоричните атаки идват от територията на Руската федерация. Има достатъчно доказателство за това, има много доклади, много проучвания по въпроса, които го потвърждават. Така че тази хибридна война използва информация по този начин. Екстремни сили във всички държави членки и Европейския парламент парламент, както бе казал преди една седмица, точно в тази зала по този въпрос. Депутатите подкрепиха същото, което подказваме и ние, включително и повишаване на финансирането. Трябва да изграждаме нашата издръжливост, защото руските трол, фабрики и други наистина мобилизират всичко ежедневно в тази дейност. Така че аз съм за становището и съм против е, е, предложенията за изменение на господин Павлика. си. така, последния заявил се участник. Два минути. Ачо, пирмininkė. Е, ви нарекшим... Благодаря, господин председател. Несъмнено трябва да подкрепим инициативата на комисията – за да имаме координирано действие съвместно срещу дезинформацията, защото отделни действия няма да имат подобен ефект или резултат, както вече бе казано, имайки предвид предстоящия процес, в който включва и Европейския парламент. Това всичко ще отнеме време. Така че е необходимо да обърнем внимание на основните аспекти. Нека да наричаме нещата с истинските имена. Имам предвид Руската федерация и данните, които ни предоставя Европейската комисия. Виждаме, че има измерими заплахи, които произхождат от тази държава. Така че не бива да избягаме, избягваме споменаването на тази държава. Нужно е да изразим съвсем категорична позиция. защото трябва и е, в нашия комитет да излезем с ясна позиция. А освен това, трябва да мислим и критично. Това е единствения лек срещу подобни заплахи. Благодаря ви. Благодаря. Е, сега имате по две минути докладчиците за отговор. Благодаря за вашата подкрепа. Ще кажа още веднъж, тази инициатива на комисията доста закъсня. Би ни се искало да беше поступила още преди началото на Брексит, но сега трябва да дадем газ. Изследванията са важни. Важно е да разберем как работи цялата, цялото разпространение на информация, защо едни държави са по-засегнати от други трябва бързо да проверяваме фактите. Институциите, които работят в тази посока, е много добра. Вижте как работи Estrat.com, например. И е важно да следим цялата тази информация. Нашата работа и особено медийният медийния ни отдел се бори и дава своя принос към борбата с дезинформацията. Благодаря, Джулия. Да, благодаря. И аз бих желала да благодаря на взелите участие в днешния дебат. Yeah. Е, оценяват, изглежда, нашите усилия и самия доклад. Благодарим и на водещия групата Павел, защото ние наистина работихме много добре съвместно в тясно сътрудничество. Благодаря, разбира се, и на секретарията. Бих казала, че е, няма какво толкова да добавя към вече казаното, но може би бих могла да кажа, че има три основни аспекта в обобщение на чутото по отношение на гражданското общество и участието на нашия комитет. Наистина това са много важни въпроси, как да се интегрира дейността помежду им. Също така, повишаване на осведомеността по отношение на всички граждани по тези теми – как да се направи и това и как да се гледа с по-критично око на новините, които четем. Как да можем да отличим по-добре фалшивите новини. Това трябва да започва наистина от началното училище и би трябвало да се учим през целия ни живот. Защото, разбира се, когато е, излезем от училище, надали следва да спрем да се е, обучаваме. Това е важна част от целия ни живот, осведомеността. Освен това, наистина, доброволните е, споразумения в платформите, социалните платформи по отношение на рекламите са нещо много важно. И, и според нас, и го заявяваме, ние трябва е, да изискаме комисията повече да прави оценки, наистина, за да се проучи дали тези доброволни споразумения дават резултат. Мисля, че ще бъде добре, ако е, комисията има по обвързващи мерки в тази насока, които да имат по-регулаторен характер. Благодаря. Председателя. Благодаря. И сега преминаваме към трите изменения. Изменение номер 3 на Павликас от да се заличи този текст. Андреас, желаете ли да представите изменението? Не. А, а, Трето, по 2.6 се отхвърля. Освен ако не промените вие мнението си. Андреас. Eh, eh, Господин председател, аз мисля, че има консенсус за другите две е, изменения. Значи, изтегляте изменението, така ли? Добре, благодаря. И така, сега по изменение 2, по 4, 3 има предложение за компромис. Искам да помоля докладчика да представи компромисното изменение. Компромисът е към... Така, ето виждате текста. 1.3 Изменение 2 към параграф 4.3 Има промяна в текста и споменаването на Руската федерация и прибавяме други източници на дезинформация. Всеки може да прочете нашето предложение. Опитали сме се да разширим обхвата на участниците в процесите на дезинформация и източниците на такава. В изменението се казва, че има силна асиметрия. Европейската агенция Стратком има информация за някои източници, за други няма никаква, така че трябва да разширим обхвата на информацията, която събираме, да не бъде там, тя само от Русия. Като, например, в последното изречение ЕСК призвава комисията да разшири съответно действията за проследяване и предприятите контрамерки. Андрес, съгласен ли сте с, с измененията? Има ли някой против? изменяме изменение, приемаме изменение едно, което е свързано с другите. Няма нужда, според мен, да го гласуваме, тъй като е прият компромиса. Същия компромис става. Ако нямате възражение, можем да гласуваме окончателно по 10 637 с е, тен на 687 режим на гласуване. Гласуваме текста с измененията. Край на гласуването. 142 да, за, двама против, един въздържал се, приема се. Поздравление за докладчиците. Сега давам думата на Джейн Морис, пътя на белия гълъб, предложение за глобална стратегия на Европейския съюз. Джейн Морис има думата. Good. Good, good, good. Jane, please take the floor. Джейн, ако обичаш, имаш думата. Много благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук в края на един много дълъг ден, който още не е свършил, има още. И мисля, че най-добрият начин да се а, оправи човек от блуса на брек, Брексит. Мисля, че трябва да повдигнем духа си в следващите минути. Именно с това е предназначението на белия белия гълъб. Искам да обясня какво представлява това. Това е игра на думи всъщност. Не става дума само за пътя на мира, а, на мира, а става дума за начин на живот, за начин на водене на Европа и даже целият свят към едно по-добро място, където няма лудостта на разделенията. Като това е най-големия проект на мира в, е, в света Европейския съюз. Той трябва да защитава бъдещето с принципите на мира, толерантността, взаимно зачитане. И разбира се, има много голяма тревога, че Европейския съюз се лута загубил се, изправен пред екзистенциални предизвикателства. Не е загубено всичко, обаче необходимо е лидерство, ангажиране на гражданите в процеса. Говорим за ренесанс. Именно това ни е необходимо. Едно прераждане, едно възраждане, но някой трябва да сочи пътя. Пътят на белия гълъб дава една пътна карта, дава чувство за принадлежност към проекта на базата на мирната а, на мира. А, започва пътя от а, а, Ирландия. Това е описано от а, светията Закрилник на Европейския съюз. След това обаче пътя на мира ще мине през а, периоди, които са били засегнати от войната през Фландрия, през Балканите и ще завърши в Никосия и срещайки се с, непознати по пътя, хората се запознават, те са различни по цвят, по образование. Онези от вас, които няма да могат да пътуват, ще могат да имат едно виртуално триизмерно преживяване. Тази а, тази пътна карта ще нарисува, ще напише нов учебник по история, ще предаде на гражданите опита на, Ев... на Европа да изгради мира. И думата Колумбанус всъщност наистина означава бял гълъб. Коломб Банус и това е патрона на европейския патрон, светият закрилник на Европейския съюз. Всичко това е в центъра на бурята Брексит с стремежа да се запази мира. И може би в заключение позволете ми да кажа, че Северна Ирландия, която е в окото, в центъра на бурята, може да даде решението и да предаде простото, но много мощно послание. Когато има добра воля, винаги ще се намери и един бял гълъб. Аз не гледах часовника, но първото, трябваше да, което трябваше да направя, е да благодаря на всички, да благодаря на екипа, да благодаря на председателя, който наистина прояви търпение и нещо много важно. Да, ние отидохме в Белфаст и видяхме разделителните линии там. И аз си донесох със себе си реалността на този проект. Председателя, благодаря, Джейн. Айрин има думата. Много благодаря, господин председател. Поздравление на Джейн, на за едно отлично становище. Това е изключително важно, особено в светлината на перспективата на Брексит. Ние трябва да си спомним защо се обединихме в Европа. Трябва да покажем на бъдещите поколения как могат да разберат връзката между Европа и мира. И аз мисля, че това е нещо, което трябва да се напомня. И идеята за пъти за белия гълъб посочва, че младите хора в цяла Европа, които не са непременно на пътя на белия ъгъл, гълъб могат да почерпят идеи от него, а връзките между това, което се случва в Северна Ирландия, Джейн говори за Колумбанус, но аз мисля, че Колумба, който а, е Ирландия всъщност идва от Дери, от Северна Ирландия. И аз наистина благодаря на Джейн. Мисля, че това е много добра а, демонстрация. Няма Брексит от солидарността и ние трябва наистина да ценим високо нашето постижение. Благодаря, Джонатан Пил. Благодаря, господин председател. аз искам да поздравя Джейн за отличното становище. Винаги е добре тогава, когато се чува за успешен ирландец. Има няколко успешни ирландци в средните векове, които са донесли толкова много на Европа и сега е момента да се спомене това, особено когато се поставя въпрос за, се поставя под въпрос споразумението от Разпети и пет Так, Европейския съюз е идея за мир и помирение. Това трябва да се под, повтаря непрекъснато. Именно за това аз съм убеден европеец. Аз бях в Ирландия, в остров Ирландия, когато за първи път се заинтересувах от мира. И това е нещо, което съм осъзнавал цял живот. Не искам да се върна в ситуация, в която имахме с твърдата граница на нашия остров. Идеята е да, си припомним, че не става дума само за Северна Ирландия и за Кипър. Има и някои други скрити а, конфликти, които са а, заровени, но се надяваме, че те няма никога да се върнат. Акцентът е на върху образованието, когато ангажираме младите хора никога няма да вървим нагоре по ескалатора, който върви надолу. Благодаря. Ирко има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя Джейн за прекрасната инициатива. Наистина са ни необходими тези моменти на мира, особено сега, в тогава, когато ние губим един ценен член на нашата общност. Второто нещо, което, за което мисля, е, че ние също така е, ще имаме нужда от повече подобни пътища. Пътищата към бъдещето, пътищата към източната част на Европейския съюз. И може би ще бъде добре хората да се виждат, да работят заедно, да изпитват удоволствие от сътрудничеството си, защо не и в Северна Европа. Кой не би искал да отиде там, особено през лятото, когато слънцето никога не залязва и човек може цяла нощ да се радва на лятото. Природата е щедра там. Наистина това е много, много добро предложение и нека да го разширим и към нашата част на Европа. Благодаря, Мантос Мавроматис. Има думата. Благодаря, господин председател. Аз имах честа да бъда председател на работната група и наистина ми беше много приятно. Мога да ви уверя, че всички ние много щастливи бяхме, че е, бяхме изправени пред е, творческия подход на Джейн, която е визионерка. Нашето посещение е в Белфаст, в Северна Ирландия, ни отвори очите за ситуацията, за която Европейския съюз наистина трябва да се гордее. Аз наистина вярвам, че ако не беше Европейския съюз, нямаше да има мир и помирение в Северна Ирландия днес. Така че Европейския съюз трябва да говори за своите постижения в мир, в сферата на мира, а не да бъде да скромен. Поради фиаското на Брексит, е, целият процес обаче е застрашен от е, това да се срути, ако с него не се отнасят внимателно всички засегнати лица. Затова искам да насърча Джейн да продължи добрата си работа не само в Северна Ирландия, но и на европейско равнище и да насърчава Европейския съюз като средство за мир, помирение и като пример на други, за други части на света, например Колумбия. Желати ти всичко най-добро, Джейн. Благодаря, господин Комаровски. Две минути. Благодаря. Скъпа Джейн, за разлика от преждеговорившите, няма да те поздравявам. Обикновено в Унгария се поздравяваме за успех. Ако говорим за Брексит, не, не можем да говорим за успех. Аз не подкрепих инициативата от самото начало не смятах, че трябва да се харчат средства при положение, че не сме се справили с Брексит. Но, действително, когато си припомним разделението на Ирландския остров, ще кажем, че инициативата е важна европейското съседство е нестабилно. Крим, Русия и така нататък. И затова смятам, че Европейския съюз трябва да изиграе главна роля в укрепването на мира. Говорих с колеги за Брексит. Те казаха, че дори и днес, 20 март, още не се знае какъв ще бъде изходът от процеса. И въпреки това, искам да ти благодаря за добре обоснованото становище. Благодаря, господин Мецлер. Господин председател, скъпа Джейн, скъпи колеги, аз съм от държава, която в центъра на Европа срути стените си, дори и да беше неочаквано за някои държави. И за това бях много е, впечатлен от посещението ни в е, Белфаст. Видяхме също така как изглеждат и стените в Никозия. Нашата цел, целта на този проект е да се свържат тези две стени, които минават през градове. Искаме да подкрепим нашата колежка в постигането на нейната цел – и искаме да съпътстваме и да доразвиваме процеса. В Европа има много места, които заслужават нашата подкрепа. Северна Ирландия и Кипър са част от местата, които предстои да преодолеят своите стени и за това ние смятаме, че трябва да дадем ясен знак в тази посока от името на нашия комитет. Много благодаря. Можете ли да отговорите в рамките на една минута? Ще се опитам да съм бърза. Първо, много благодаря на всички за подкрепата. Надежда е всичко, което ни трябва. Не само заради Брексит, който а, ни потиска и води към униние. Ще кажа, че този проект няма нужда от нова инфраструктура. Пътищата са изградени, няма да струва много. На второ място, образователният елемент е много важен. И както и в други становища днес ще се спомене, трябва да образоваме децата. И за това виртуалният път е също важна възможност да се мине през всичките тези места какво по-добро да включим в този проект нови места и има много желаящи да представят своето родно място. А, но, почвайки а, пътя си, а, можем да започнем процеса. Нека всички да участваме, да бъдем замесени в този проект и да следваме белия гълъб. Много благодаря, Джейн. Сега преминаваме към измененията. То се приема от докладчицата. Някой има ли против? Няма. Е, така, изменение 2 също се приема. Някой против има ли? Няма. Така, изменение 3 също се приема от докладчицата. Има ли възражение? Няма. Значи се приема и сега преминаваме към а, крайното гласуване по целия документ. Рекс 504, пътят на белият гъл. предложение за Европейска стратегия за укрепване на мира. Докладчик Джейн Морис. Гласувайте, моля, сега. Hey, The vote is closed. Край на гласуването. 160 за, 3 против, въздържали се 2. Поздравления за докладчикът. Искам да благодаря на Джейн за нейната работа. Тя започна по времето, което аз бях председател на група 3, така че ангажиментът ни е общ и ще ви обещая само, че каквото и да се случи с процеса по Брексит, аз ще бъда в Белфаст за началото на проекта, ще бъда и в Никозия, когато се обявява или освещава краят на този път. Една минута за много а, голяма трагедия в Милано. Автобус с 51 ученици. Шофьорът е бил официален водач от Сенегал, е бил запален. Слава Богу, полицията се е намесила бързо, така че няма сред децата загинали. А е задържан мъжът по подозрение за тероризъм. Европейския координатор за групата против дезинформация е започнал веднага силна кампания срещу тролове, които са започнали нападки срещу мигранти, призиви за насилие, очерняне на цветнокожото население. Нашата контра стратегия е да продължим да бъдем отворени към мигрантите. Защото омразата е заплаха за нашата демокрация и отвореното общество. Сега видяхме, че е постигнат компромис по изменението, което обсъждахме announce... което отложихме. По точка 6.4 има компромисно изменение между група 1 и група 2. Цифровизацията, автоматизацията, изкуствения интелект и така нататък искат бърз и устойчив отговор както и нужда от инвестиция в качествено обучение и научно-изследователска дейност, които изостават спрямо другите економически дейности и като процент от брутния вътрешен продукт. Европейската работна сила трябва да е добре оборудвана, и добре обезпечена за отговор. Има общ отговор и обща отговорност от е, работодателите и заетите, за да се за да предложат на младите и на възрастните мерки за повишаване на е, обучението, на квалификацията. И това въжи за партньорите, е, държавите членки и социалните партньори. И накрая на параграфа едно изречение. Така че а, трябва да има рамка за технологическите промени за прехода към цифрова економика, които да предоставят по-добри условия за живот и работа, а, да създадат повече работни места и повече равнопоставеност в обществото. Председателят, благодаря ви за този компромисен текст, който избягва конфликтите. Има ли възражения против този текст? Така, сега приемаме формално вашето компромисно изменение и гласуваме по цялото становище е, СЦ052 Бъдещето на Европейския съюз, ползи за гражданите и зачитане на европейските ценности. Гласувайте, моля, сега. Thank you. The vote is closed. Благодаря ви. Край на гласуването. 147 за, 6 против, 9 въздържали се. Становището е прието. Поздравление за докладчикът. Сега а, председа... ще председателства Изабел Каню. Имам още 4 становища. От сега нататък изказващите се ще имат по една минута, защото искаме да изчерпим дневния ред за днешния ден. Bien, vamos a empezar entonces este dictamen, Rex. Започваме с становище РЕКС 505 свързването на Европа и Азия, основни елементи за стратегия на Европейския съюз. Докладчик е господин Джонатан Пил и му давам 3 минути време. Искам да помоля всички да се придържаме стрикно към времето за изказване, защото имаме още 4 становища, които да разгледаме. Заповядайте. Благодаря. Много се радвам все още да съм тук и да видя, че и много от вас са тук тази вечер. Това становище беше изготвено много бързо, за да влезе в пленарното заседание през март. Това няма връзка с събитията отвъд канала. А, ние успяхме обаче да го изготвим за 4 месеца и тъй като а, по средата бяха празниците около коледа се справихме за 3 месеца. Искам да благодаря на проучвателната група за нейния принос. Съвместното съобщение е много разочароващо. Има много пропуски и стратегически пропуски. Така че като цяло е пропусната възможност. А, ние изборяваме 16 такива пропуска. Има и още едно в измененията. Много малко е насоченото напред мислене, няма пътна карта, не е ясно къде искаме да бъде Европейския съюз след 10 години дали ще си сътрудничим с Азия или ще бъдем съперници. Япония, Индия и Индонезия са растящите економика. Има предизвикателства, свързани с Китай, и Иран или с Евразийския съюз. Но в това съобщение много малко се разбира многообразието в Азия и не се говори за предизвикателствата, които идват от Азия, от е, Китай, от Индия или от други места. Европейският съюз е подписал споразумение с е, Япония, Сингапур е, и а, Индонезия. Защо не говорим за тях? А, органите, които наблюдават гражданското общество в Азия не са споменати. Няма и социални аспекти, които се споменават. Не е спомената Индия изобщо. А, също така не е спомената инициативата а, Един пояс, един път а, на Китай. Всички европейци трябва да намерят отговор на китайската инициатива, защото ако СТО из изгуби значението си, а, то а, този а, път може да попадне под влиянието на Китай. И това може да бъде както предизвикателство, така и възможност. Не се говори и за енергетиката. Това е стратегическо предизвикателство. И много малко се казва, например, за водите, не се говори за Парижкото споразумение, от което Тръмп се оттегли. А, имаше а, споразумения а, в цифрови аспект, които са много различни, отколкото в Европа. Така че има, имаше много пропуски, които ние се опитахме да изброим. Много благодарим на господин Пил. Преминаваме към изказванията. Госпожа Славова. Моля ви да говорите по една минута. Много благодаря. Благодаря, Джонатан, за това становище. Наистина съобщението е съвсем навременно и подкрепяме насоката е, относно е, устойчива свързаност възоснова на правила. На второ място, тогава, когато говорим за пропуснатите възможности в това а, съобщение, наистина Джонатан тук много ясно посочи в текста нашето мнение и стратегическите пропуски са много добре попълнени с предложенията, които се правят в нашето становище. Така че надявам се, че наистина много ясно и изброените предложения ще бъдат взети предвид в бъдеще, както от комисията, така и съвета. Браво, Джонатан, браво на цялата група. Благодаря. Muchas gracias, señora Slavova, por este... Много благодаря, госпожа Салова. Благодаря, че спазихте и времето за изказване така точно. Господин Марцола. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желал да подчертая колко важен е, е този доклад. И всичко се обвързва с е, предишните, разбира се, съобщения – и декларацията, последната декларация на съвета за Китай. Да, скоро ще има дискусия по тази инициатива и в Китай, зная това. Бих желал да се спра на един въпрос във връзка с транспорта и енергийните мрежи. Много от аспектите са по, по влияние от е, китайската инициатива Един път, е, един пояс. Е, и понякога има и обратна връзка, която не е положителна. Индонезия, Иран и другаде, например. Мисля, че е много важно за европейските дружества да умеят е, да се справят за своята политика, защото те наистина могат да участват в тези е, търгове, да не остават всичко на китайците. Благодаря. Следващия оратор. El señor Pater puede tomar la palabra. Господин Патер, имате думата. Dziękuję bardzo. E, ta, e, ten komunikat jest, wydaje się, że strac... Много благодаря. Наистина, е, съобщението е една пропусната възможност до голяма степен. И Много сложни са тези взаимоотношения между Европа и един подобен голям партньор като Китай. Не е лесно да се разглежда това. Наистина има срещи на върха между а, двете страни под, от време на време, но това пък не означава, че в крайна сметка лесно да се опишат всички евентуални проблеми, отворени въпроси, които съществуват между нас. Да, разбира се, има много значими, които са пропуснати, както докладчик а, ги представи. Браво, Джонатан! А, предложението му беше прието в секцията. Нямаше много, работа, не, много време за работата, която извършихме. Действително, работихме много усърдно и бързо. И много ясно послание отправяме от името на комитета, че наистина по-задълбочено трябва да се разгледа този въпрос. Благодаря. Е, Благодаря, господин Патер. Е, е, Сега отново давам думата на докладчика. Разполагате най-много с две минути. Ако по-добре се справите, още по-хубаво ще бъде. Разбира се, и за измененията имаме време. Благодаря. Благодаря на тримата оратори, които се изказаха. Много са наистина въпросите, които а, са назрели в залата. Не само Китая това. Така че аз именно за това говорих за пропусната възможност като цяло. Е, Благодаря господин Пио. Прекрасно. Тогава, нека да преминем към измененията. Те са 4, две компромиса прияти. Започваме с трето, господин Мацола. Гос... Предполагам, че господин Пил ще представи компромиса. Да. Доста дискусия проведохме по въпроса. Няма как да повторя, разбира се. Трябва ли да прочета текста на компромиса или всеки може да си го прочете? Как да, да подходя? Добре, това е нова точка. 422 която в момента изглежда по този начин. Комитета отбелязва, че както по Африка има конкретен инструмент за европейските стопански деятели и консорциум, подобен инструмент не съществува за Азия. И не само това, но подобни стопански деятели всъщност са, са в неизгодно положение по отношение на китайските им партньори, имайки предвид инициативата Един пояс, един път. Така че е необходимо да се разшири този инструмент за Африка и е необходимо Invest EU да обхваща рискове и в Азия, както и в други части на света. Подобна подкрепа трябва да бъде извършвана е, при спазване на правата на работниците, правилата за обществени поръчки и е, инвестициите, които биха направили дружествата в това. Благодаря. Председателката, благодаря. Някой възразява ли за този компромис? Отлично. В такъв случай можем да продължим към изменение едно. Първо изменение. Господин Моркес го предлага. И то се приема. Да, чудесно. Второ изменение, също господин Моркес. И както разбирам, то също се приема. Някой възразява ли? Не. При четвърто изменение е последното. Господин Мацала има компромиси по този въпрос и господин Пиел ще ни го обясни. Благодаря. Да, това също е един компромис. Едно Точка 6. Нов текст изглежда по този начин. Комитета счита, че Европейската комисия би трябвало да укрепи и развие инструментите си в областта на външната политика и економика, подкрепяйки европейски предприятия, по-специално консорциумите, по примера на Африка, InvestEU е да обхваща Азия и други части на света подобна подкрепа трябва да се извършва, съответно спазвайки правата на работниците и а, правилата за обществени поръчки трети страни. Така, благодаря председателката. Някой има ли възражения? Не. В такъв случай можем да преминем към гласуването като цяло. Моля, гласувайте. Yes,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 Cerramos la votación. И така, край на гласуването. Становището се приема. 130 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Siguiente е, диктамен е el диктамен СОК. 500. Следващото становище СОК 575. Възможности за заетост за економически неактивните лица, собствена инициатива становище докладчика е господин Хосе Костолио Леяо. Моля докладчика да представи своето становище. El ponente tiene dos minutos para... Докладчик има две минути да представи становището. Госпожо председател, благодаря ви много. Е, много благодаря. Животът И също така проучванията, които са организирани четвърти между 18 и 64 години не е економически активен. Има много желащи да работят, които нямат достъп до пазара на труда. Липсват а, знания и умения а, или пък а, здравето им е увредено, имат а, задачи в семейството и така нататък. ОИСР обособи четири основни групи на неактивни лица. Млади хора, хора с увреждания, съпрузи, домакини и по-възрастни лица. За държавите членки са изработени препоръки по тази тема. Резултатите бяха валидирани от комисията, но са доста оскъдни резултатите след 4 години. Сега е нужна към тази стратегия конкретна програма с мерки, за да се създадат възможности за заетост за всички тези групи лица, които имат желание да работят. Те трябва да бъдат включени в подходящи мерки. Според нас е много важно държавите членки при решенията, които вземат, да отчетат специфичните изисквания и потребности на всички различни групи. Трябва да има равнопоставеност между мъжете и жените. Както казахме вече, изследванина е групата на между 15 и 64 годишните. Държавите членки трябва да обезпечат службите по заетостта с съответните компетентности, ресурси, за да се отговори на потребностите на всяка група неактивни лица. Например, може да се направи портал с незаети работни места, може за отделните подкатегории търсещи работа да се създадат възможности за надбавки, за включването им в професионално обучение, за създаването на специални професионални програми. Ще кажа и следното. Трябва да отчетем и въздействието на цифровизацията върху пазара на труда. Може да се увеличи безработицата сред засегнатите уязвими групи. Имаше а, някои изменения а, с а, идеи от а, страна на Европейската комисия, за Европейската комисия и за държавите членки, за които нямам време. Председателката благодаря. Имате думата с по една минута за изказване. Много благодаря, госпожо председател. Исках да подчертая едно конкретно нещо. Този доклад, това становище е наистина много важен. Трябва да помните, че има хора вътре в Европейския съюз, които са граждани на Европейския съюз и също време, но те не се появяват в статистиките на пазара на труда. Дори тук те не се появяват. И от тази гледна точка ще бъде много важно те да имат достъп до пазара на труда аз просто мисля за много хора, не само онези, които искат да работят по-малко или не им се работи, а онези, които искат да работят, искат да бъдат полезни за обществото и да имат също така и повече приходи. Всичко това влияе на техния ежедневен живот. Тук ние говорим за социалните права. И гледайки от тази гледна точка, мисля, че е много важно да се каже ясно, че всички европейски граждани имат право на работна заетост. Ние трябва да разгледаме много добре тези групи население. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Деварла. Благодаря, госпожо председател. Искам да потвърдя, че това наистина е много важна тема. И в е, нашата секция по социални въпроси всеки може да потвърди това. Ние гласувахме това становище в нашата секция. Аз е, е, изработих няколко изменения тук. Ако искаме да ангажираме хората в пазара на труда, трябва да се отчитат техните умения и техните амбиции. Но същевременно трябва да се види какви са изискванията и търсенията на пазара. И още нещо, което не мога да се съглася, е, че всички ние трябва да работим по-малко. Тоест, това означава да се намалят е, да се намали работното време. Всяко намаление в броя на, работ, на работните часове, според мен, не е добро решение и мисля, че има други неща, които трябва да се вземат предвид. Председателката благодаря. Господин Бжижински има думата. Благодаря, госпожо председател. господин Оджиевски. По това становище мисля, че трябва да разгледаме две неща. Първо, ролята на неправителствените организации, на местните органи на самоуправление, ролята да се достигне до хора, които не са економически активни. Това са организациите, които са най-близо до хората и те могат да допринесат за пазара на труда. На второ място, когато говорим за бариери и за достъп до пазара на труда, мисля, че трябва да се замислим за дискриминацията, основаваща се на а, мястото, където живее лицето, особено хората, които набират а, служители, не се възползват и не ангажират подобни хора за добри работни места. Поздравявам ви! Благодаря! Сега председателя. Благодаря, госпожа председател. В една минута искам да благодаря на докладчика и на всички, които допренесоха за изготвянето на това проекто становище. Искам да насърча е, е, членовете на Европейския економически и социален комитет, е, че наистина имаме причина да поздравим докладчика, който има, имаше смелостта да каже някои противоречиви неща. В отговор на колегата Владимир има альтернативни. Вие казвате, че има альтернативни предложения и аз искам да запитам какви. Когато се предложи нещо, трябва да се каже какво. Всичко трябва да бъде аргументирано в този свят. Производителността се увеличи ползите са се увеличили и безработицата също. И това трябва да се учите при това със сериозно отношение. Председателката благодаря. Сега давам думата на госпожа Монтея. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Искам да обясня защо подписах тези изменения. Ние говорим за пречки, които ние говорим за бариерите, ние говорим за това, че имат хората малко умения, имат малко отговорности за грижите за семействата и намаляването на тяхното работно време няма да реши проблема. Просто исках да кажа това в отговор на предишните коментари. Намаляването на времето на работното време не може да реши въпроса на липсата на компетентност или отговорността да се грижат хората за семейството си. Има дефицит на работна заетост, има дефицит също така. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Енджова. Наистина, това е един много силно аналитичен доклад, насочен към групите, които имат най-големи подробности. Докладчик се занимава с хората с увреждания, с дългосрочна нетрудоспособност. И най-добрата част на доклада е това, че той обсъжда важния аспект на това, че има субсидирани програми и това ще допринесе за БВП на всички държави и ще бъде нещо твърде ефективно. Благодаря. Докладчика сега. Искате ли да отговорите? Имате две минути. Благодаря. Благодаря на колегите, които подкрепиха становището. Искам да се върна на някои от изказванията. На изказванията у нези, които казаха, че не трябва да се намалява работното време в една работни часове в една седмица. Вярно е, че има хора, които работят 6 е, часа на седмица. И тази еволюция, това развитие на времето, в което се работи, по, доведе до подобряване на а, ситуацията, защото и условията на работа също така се а, подобри. Също така има подобряване на а, стила на живот на хората и когато се дават повече възможности за работа, но тези, които биха искали да работят, това е въпрос, който вече се задава от много време насам и който се задава също така от развитието на промишлеността а, и на новите технологии. Трябва да се намери отговор за тези хора. Намаляването, например, на часовете работна заетост започна в държавния сектор и полека-полека премини в частния сектор. Мисля, че това е една възможност. Искам да благодаря на всички колеги, които подкрепиха становището. И Смятам, че става дума за една тема, която ще продължава да бъде с нас, защото става дума да се отговори на загрижеността на хората. Благодаря. Сега преминаваме към измененията. Имаме четири изменения, които са внесени за това становище и ни се казва, че първото е изменение е свързано с 13. Съгласен ли е оратора с този подход или бихте искали да се гласува 13 отделно? Добре. В този случай ще преминем с по измененията. Е, първото изменение е за заличаването на текст, което е отхвърлено. Докладчик има една дума, за да каже какво мисли по въпроса. Всъщност, е, кой иска да подкрепи изменението, това са хората, които госпожа Драбалова. Извинявайте, за кое изменение говорим? Ако е изменението на група едно, ще трябва да го обясним, ако докладчика го отхвърлил. creo que primero hay que presentar la enmienda. Мисля, че първо трябва да внесете или да подкрепите изменението си. Имате една минута за това. Добре. Както казах преди, просто не мога да се съглася, че искаме да намалим а, работните часове в, на седмица. Имаме същата заплата, за същото работно място, ще добавим ли и същите часове. Имаме опит с това в социалистическа чесло, Чехословакия а, и това не е решение да се въведат по-малко часове и всичко да бъде равно ние искаме тези хора да бъдат привлечени и включени в пазара на труда. Докладчика има една минута. Аз вече дадох отговора всъщност. Хипотезата и възможността тези хора да бъдат включени не е свързана с подхода за седмичната почасова работна заетост. Така се е правило в миналото. Има идея да се създаде повече, да създадат повече богатства, да се подобри производителността на труда и не виждам защо не можем да сметнем, че това ще даде възможност на онези, които не са могли да работят, но биха искали да работят. Тези две изменения бяха отхвърлени. Добре, ще преминем, казва председателката, да, към гласуване на измененията. Имате, гласуваме. ya la, está afectada. ¿Quién, lo presenta? Ah, que necesita agua. Agua. C'est, c'est, mais il a, on n'a pas de verre, le problème. On a besoin d'un verre. Се cierra la votación. Край на гласуването за 42, против 63, въздържали се 5. Изменението е отхвърлено и отпада. Преминаваме сега към изменение номер 2. Промяна в текста. Също е отхвърлено от докладчика. Може ли някой да се изкаже за една минута в подкрепа на изменението? Госпожа Дърбалова. Благодаря, госпожо председател. Аз не мога да разбера защо докладчика не иска да приеме това, защото ако искаме да помогнем на хората да се интегрират на пазара на труда, трябва да работим с тях, трябва да видим какви са техните ограничения, какви са техните амбиции, какви са исканията, търсенията на пазара на труда. Не можем да пренебрегваме каква е ситуацията на пазара на труда, каква е ситуацията и какво е необходимо за дружествата. Е Добре, сега докладчика има думата за една минута. Всъщност, това изменение а, променя посоката на текста и а, изменя неговата кохерентност, последователност. Председателката много благодаря. Преминаваме към гласуването. Режим на гласуване, моля. Се фирра Край на гласуването за 38, против 66, 6 въздържали се. Изменението не, при, не е прието. Изменение 4 има промяна на текста, която е прието от е, докладчика. Всички ли са съгласни? Госпожа Дебалова, да, това е изменение на докладчика. Аз не бях готова да се занимая с него. Ние се подготвяхме преди пленарното заседание. Не може да се съгласим с това, защото искаме държавите членки да въведат някаква квота за хора с увреждане. Имаме 28 държави членки, всяко от която си има своя национална система. И тези национални системи, естествено, ще бъдат различни. И мога да дам пример от Чешката република. В момента, в който ни хрумна всичко това, организациите на хората с увреждания бяха против. Благодаря. Докладчика има една минута да изрази становището си. Добре, благодаря. Има много държави в Европа, които имат адекватно законодателство, за да могат да включат хора с увреждания в съответните предприятия. В Португалия се предвижда квота от тази година. Има други страни, в които не е предвидена квота, някаква квота за лица с увреждания. И това, което аз предложих, беше Европейски съюз и неговите страни членки да обмисли въпроса да се въведе една минимална квота, един минимален брой хора с увреждания за да може да се интегрират повече хора с увреждания в предприятията. Преминаваме към гласуване. Край на гласуването. 62 за, 41 против, 7 въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към последното изменение. Това изменение е също. Тук ние сме се произнесли по въпроса. Няма нужда да се гласува отново, защото автоматически а, прието. Госпожа Драбалова, не. Това не е първото становище и макар, че същото изменение в основния корпус на текста, в заключенията, не, а, а, текста не е такъв. А, а, да обясня защо съм против, а, просто само а, да кажа своите контрааргументи. Докладчика забрави да каже, че това е въведено в Португалия, не в цяла Европа. И на второ място, в нашата секция имаше много гласове против това. Дори Докладчика каза, че се чуди защо има толкова много протестиращи. Това не е становище на целия комитет. Именно за това искам да се повтори вода. Е, това, тук не става дума за става дума за зачитане и спазване на регламент, който е, съществува 15 години. Същото изменение не е нужно да бъде гласувано. Аз просто защитавам процедурата. Мисля, че госпожа Дрибалова имаше възможност да се изкаже. Това изменение всъщност пада, като се има предвид, че имаме процедурни правила и че вече сме гласували по този текст. Опасявам се, че това ще бъде и ще гласуваме сега по цялото становище. Госпожа Драбалова иска процедурен въпрос и след това ще продължим. Благодаря ви. Разбира се, не искам да преча на вашия процес, но вие не се придържахте към него. Имали сме деликатни становища е, и е, мнения и ние въпреки всичко гласувахме, независимо от това дали текста дали изменението а, фигурира в текста или в заключенията. Нека да имаме предвид обаче, че измененията трябва да се появят в становищата и не виждам защо има проблем с това изменение. Добре. Както казах по-рано, ще гласувам становището. Ще подложа глас... на гласуване становището. Моля, гласувайте. Del cuerpo del dictamen. Uh-huh. Y es, el mismo te- y el, es lo mismo. Les amendements à caractère répétitif quant au fond et à la forme sont examinés en bloc. 55, 4. Lo digo. Sí, claro. Que hemos procedido según el artículo del nuevo reglamento interno. Bien. Eh, número. Добре. За 97, против 20, пет изменения, 5 въздържали се. Становището се приема. Y quería decir a la señora Drabalova. Само да, исках само да кажа на госпожа Драбалова. Благодаря. Искам да кажа на госпожа Драбалова и на останалите на пленарната зала, че ние наистина отчетохме член 55 точка четвърта от процедурата. Текстът е ясен, правилата са ясни, ръцете ми бяха вързани, нищо повече не можех да направя. Просто трябваше да обясня това решение. Искам също така да благодаря, разбира се, на докладчик и да го поздравя за становището. Благодаря ви. Muy bien, vamos a pasar al dictamen REX 506. С това преминаваме към становище РЕКС 506 Образованието и професионалното обучение в Европа в Евросредиземноморския регион. Докладчик е госпожа Чинтия Дел Рио. Има думата. Нека да дойде опред на подиума. Muchas gracias, Cintia, y tienes tres minutos para благодаря на Чинция. Имате 3 минути. За 3 минути няма да мога да си поема въздух. Информационният доклад е плод на съвместна работа не само в проучвателната група, а и в комитета Евромед. Евросъединоморският комитет. Отчетохме също така и препоръките дадени а, на Евросредиземноморската среща на върха. Според нас липсва подробен преглед на който обобщава положението а, с образованието и професионалното обучение. Има множество а, такива доклади. Ние ги разгледахме и се опитахме да опишем положението. Важно е да се координират всичките участници в този процес. В някои държави има програми, целта ни е да се координира тези програми, за да няма разпокъсаност, както в момента се случва. Европейското ниво може да координира усилията. Евросредиземноморският регион е приоритетен за Европейския съюз. Имаше три фази при изготвянето на доклада. Първо описахме трудностите в професионалното, в висшето образование. прехода между обучението в технически професии и професионалния живот. А, описали сме също така а, дейностите в образователните институции и в предприятията. Има държави, в които има известна политическа нестабилност и за това не се правят дългосрочни инвестиции. В образователната политика се работи с къси срокове, често пъти на децата липсва достъп до основни възможности за професионално обучение. В някои държави системите са неефективни, професионалното образование не е атрактивно, програмите за обучение са устаряли, професионалните училища не са достатъчно добре оборудвани, за да дават образование на високо ниво. Има усилия на европейски фирми да се намесят в професионалното обучение. Има също така стремеж за въвеждане на дуалната система за обучение, за да се справим с прехода от училище към професионалния живот. Това е времето, с което разполагам. Сега преминаваме към изказванията. Госпожа Барбалскиене. Много благодаря. Поздравление за този богат обзорен доклад може да се види какво е положението в средиземноморските държави, но се вижда също така и подхода. Ако се съсредоточим върху предизвикателствата на един сектор, а, губим общият а, поглед. Да вземем, например, политическото ниво. А, политиците не говорят с практиците, не говорят с гражданското общество, не говорят с младежите, така както го, направ... както го правим ние. Аз също участвах в една от срещите на работната група. Бихме искали регионите да се съсредоточат върху една тема и да я обсъдят в дълбочина. Много благодаря. Сега има думата госпожа Лехтонен. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчицата за работата. Беше удоволствие да работя в проучвателната група. Направихте препратка към срещата на върха Евросъюземноморската среща в Торино. Бяха споменати и държавите от Северна Африка, които са фактор. Благодаря за бързата работа на госпожа Чинция. Тя се справи много добре. Госпожа Роковчич има думата сега. Много благодаря, че ми давате думата. Аз искам да благодаря също така и да поздравя докладчицата за чудесното становище. Начинът по който е изготвено то е отличен. и беше подкрепено широко на срещата в Торино. Виждате, че поставяме акцент върху образованието и професионалното обучение и темата е много удачно избрана. Именно в Средиземноморския регион безработицата сред младежите е много висока. Стана ясно, че повече от 1 милион младежи излизат на пазара на труда – Една част от тях са добре квалифицирани, но въпреки това не намират работа. От друга страна има голямо търсене на младежи с професионално обучение, технически професии. И ясно е, че е нужно добро професионално обучение. За съжаление, системите за професионално обучение – не са достатъчно добре развити, за да отговорят на потребностите. Голяма част от тях са и много остаряли. А, отлично становище. Призовавам всички да гласуват за него. Благодаря, госпожа Елич, е последният оратор. Много благодаря. Съвсем накратко. Аз не съм член на секцията СОК, но Искам да коментирам това становище. Темата ми се струва много важна и ми се струва, че трябва да се задълбочим в нея. Проблем е как да популяризираме техническите професии сред младите хора. Според мен трябва и на родителите да е ясно, че е добре децата им да се обучават в професии, защото така ще намерят по-лесно работа. Има реално работни места в сектора на производството трябва обаче да се обновят и да се създадат учебни програми за професии, които се търсят а, има професии, в които образованието не е, обучението не е на висота. Това трябва да се спомени. Благодаря, госпожа Дория. Искам да благодаря на всички. Ще започна с Фелипе. Моите колеги действително ме подкрепиха и вашият паринос към успеха на становището е изключително голям. Трябва да продължим да обменяме информация и опит от двете страни на, Средиземно, на Средиземно море. Искам да подчертая обстоятелството, че работата по тази тема продължава и след приключването на нашето становище. Можем да следим предприятите стъпки и напредъка. Имаме добри предложения от международни организации, МОД, Световна банка. Трябва те да бъдат добре координирани, за да не губим ценни ресурси. Трябва също така да се съсредоточим върху младите хора. Толкова много младежи изпадат от е, системите. Младежи твърде рано напускат е, училище. Трябва да работим с тях. Европейските институции трябва да предприемат силни и а, уместни стъпки. Много благодаря. Много благодаря на Сенсия. Сега преминаваме към гласуване. Искаме да, да отправим сигнал към институциите и ще го направим гласувайки това становище.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 това е единодушно одобрение. Поздравление за докладчицата. За онези от вас, най-смелите, които все още са в залата, преминаваме към последното становище за днес, ЕКО 484, бъдещето на политиката на сближаване, проучвателно становище, по искане на румънското председателство. Докладчик е Стефан Мали, а съдокладчик Йоанис Върде Кастандис. И сега ще разгледаме това становище. Dos, minutos. Dos... Така, две минути разполагате. Докладчика, моля. За докладчика две минути и две за съдокладчика. Господин Малия. На малтийски ще се изкажа. Първо, благодаря ви за това, че останете в залата в този късен час. Високо ценя вашето присъствие. Доклада, така както председателката обясни, всъщност бе поръчка от румънското председателство. Няколко други становища бяха представени във връзка с политиката за сближаване – и наистина по отношение на политиката за сближаване, ние бяхме сред първите, които изказахме своята позиция. Заедно с колегите взехме решение да а, стъпим върху вече написаното, но пък да отправим нови сигнали към бъдещето. След а, 2020 година. Това е периода, който имаме предвид. Няколко са инициативите, които разглеждаме. Гръцките власти е, ни помолиха да участваме е, при е, разработването на един проект, финансиран с е, кохезионни средства. Много участници бяха представени. Те много и ни помогнаха в последствие, за да подготвим и становището, с което разполагаме в момента. Няма да навлизам подробно в него сега. Разбира се, само на няколко послания ще се спра. 10% е, намаляване на бюджета, така както се предлага. Ние можем да се съгласим, казвайки, че политиката по сближаване трябва да бъде преразгледана – и създадена по един различен начин, за да отговаря на изискванията за бъдещето. Освен това, необходимо е да обърне внимание на предизвикателства, като устойчиво преминаване към нови технологии и промяна в климата. И бих казал накрая, че не можем да забравяме традиционните предизвикателства, пред които сме изправени, именно бедността и необходимостта от обучение и квалификация за нашите а, служители и работници. И сега колегата ще продължи. Thanks, Stefan. I will follow Stefanos. Благодаря, Стефано. Аз ще говоря на гръцки язик. Като Стефано. Съвсем накратко Искам да засегна друга тема. Не бях тук, когато а, говори Кристоф Пата. В а, връзка с а, правото на избор за хора с увеждания. Аз предавах становище на заместник председателя на комисията господин Тимерманс. Нашето становище обобщава работата по пакета за сближаване, който гласувахме през октомври. Напълно подкрепям мнението на докладчика. Правата са абстрактни понятия, ако хората не могат да се възползват от тях. И политиката по сближаване е инструментът, който поема и заличава разликите между регионите и гражданите. Трябва тази възможност да бъде използвана. На второ място, Политиката по сближаване трябва да съответства на дневния ред на програмата 2030 година и дневния ред на ООН за стабилност. И смятаме, че тя е отличен инструмент. На трето място трябва да се подобрят добросъседските отношения. Социалните партньори, Гражданското общество, гражданите трябва да участват в планирането и осъществяването на политиката по сближаване на ниво държави членки и на регионално ниво. Искам да благодаря на моите а, сънародници, които ни домакинстваха в Гърция. Благодаря на колегите ми а, от а, секцията и на а, колегите ми от проучвателната група. Благодаря. Госпожа Витала, първо има думата за една година. За, прощавайте, една минута. Буто лоноре ди дваре компито ди пресиедере presiedere questo gruppo di studio e posso testimoniare. Благодаря. Голямо удоволствие беше за мен да участвам в тази инициатива. Благодаря на докладчиците по темата бъдеще на политиката за сближаване в Европейския съюз след 2020 година наистина трябва да се устои на предизвикателствата на бъдещето. Необходимо е да укрепим работата си на нашите територии, да подобрим нашата комуникация, освен всичко друго. Освен това, Необходимо е и да лансираме основните идеи, залегнали в инициативата и в крайна сметка наистина ресурсите, с които ще разполагаме в рамките на Европейския съюз, да бъдат рентабилно и целенасочено и използвани в крайна сметка, да могат да бъдат изпълнени политиките по сближаване по места. Наистина, според мен, докладът е доста изчерпателен макар че времето не беше достатъчно, за да можем да се справим с различните му аспекти, но мисля, че е, добре поработихме. Благодаря и на Стефанос, и на Иоанис. Благодаря. Заповядайте. Кои, пани председкиня, мързим. Благодаря. Становището е много добро, действително е, Имаше и добри разисквания. Благодаря на докладчиците, на работната група. Обикновено не взимам думата в пленарна зала, но исках да ви кажа благодаря много за това хубаво становище. Надяваме се, че Европейската комисия ще възприеме поне няколко от съветите, които предлагаме, защото това ще бъде в интерес на политиката за сближаване, така ще може да се хвърли мост между институциите и гражданите. Тук става въпрос за партньорство, за участие, за разработване на политики и прочее. Това са някои от дефицитите, които отбелязваме и затова и виждаме нарастване на антиевропейските сили. Благодаря още веднъж за становището. Благодаря. Господин Лейла е, е, Благодаря, госпожо председател. Отлично е това становище, според мен. Благодаря и на двамата докладчици за него. Сега бих желал да почетая две неща. На първо място, според мен наистина е важно, че се става дума за комуникация, за огласяване на добрите практики. Необходимо е да се гарантира обмен на тези най-добри практики, за да можем да излечем полуки един от друг. И на второ място, достъпът от малките, много малките дружества и предприятия и от средните по размер предприятия е нещо много важно, защото в крайна сметка това ще допринесе за економическото развитие на региона. Те са много важни за това. Благодаря ви. Една минута има докладчика и съдокладчика също има една минута, за да отговори. Благодаря. Отново благодаря ви за подкрепата. Високо ценя вашите изказвания на подкрепа що се отнася до комуникацията, за достъпа до малките и средни предприятия. Казаното от вас тази насока са и сред нашите заключения. Не можах да ги кажа по време на своето изказване, но ще продължим да следваме наистина тази работа и очакваме и допълнителни предложения в тази област, за да можем наистина да допринесем за изграждането на нас стабилна политика за сближаване в бъдеще. Благодаря на съдокладчика Йоанис, благодаря и на колегите. Благодаря за подкрепата в хода на работата ни. Благодаря и на участниците в работната група. Благодаря и че сте тук. Наистина беше много приятно за мен да работим съвместно. Благодаря и на председателя на екосекцията. Благодаря. Um, I would like also to thank... Позволете и на мен да благодаря на докладчика на председателя на работната група и да ви напомня на всички вас, че наистина трима жители на острови работихме по него. Малта, а, Сисили и Закинтош. Добре се справихме и ще ви кажа следното. Казах на Франс Тимърманс, преди известно време, че една силна политика на сближаване с истинско участие на гражданското общество, на организациите в гражданското общество, наистина може да дадат наистина червен картон на популизма и скептицизма в нашите времена. Благодаря. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. Благодаря много. И така, започваме гласуването. Моля, гласувайте. Cerramos la votación. Моля, прекратете гласуването. 71 гласа за, един въздържал се. А не, всъщност 72. Господин Вантакари също гласува за, разбира се, така че благодаря. Благодаря и поздравления за докладчика и съдокладчика. Благодаря на всички колеги. Много благодаря, че останахте до горчивия край на заседанието тази вечер. Председателката любезно и на преводачите и започваме в 9 часа утре сутринта. Приятна вечер. Довиждане.